Um, Моля, колеги, вземете местата си, защото разполагаме с време само до 3.30. Имахме огромни проблеми с графика тази сутрин, така че не виждам да са дошли всички, но ще започнем и след обед ще има забавене, ако не започнем на време. Искам да развием навик да работим по график. И сега, за мен е удоволствие е, да приветствам с добре дошла Вера Юрова сред нас тук. Това е първото и е, официално е, явяване пред комисията Либе. Добре дошло най-сърдечно като координатори ние много бързо след нейното избиране, след изслушванията, установихме контакт с нея. Всъщност това на практика не е първото и явяване сред нас. Е, тогава говорихме за е, директивата, за е, Safe Harbor, за актуални събития и други теми, които са част от нейния портфейл. Наистина нейния диапазона на нейните портфел е много широк, но сега Както казах, е, това е първото и е, участие в наше заседание. Е, ще бъда кратък в уводните думи, защото знае, че има голям интерес. Много, прия... много от нашите колеги те първа ще пристигат, ако намерят залата, разбира се. Благодаря на тези, които вече са тук. И така, комисар Юрова, след тези уводни думи този път няма да е, процедираме по обичайен начин. Първо координатори, е, ще имаме е, ще чуем няколко думи от господа Жа Юрова, след това членовете ще задават въпроси. Тази сутрин разполагахме с час и половина, но мисля, че това няма да отнеме от качеството на дискусията. Призвавам ви към добра дисциплина просто да е, обясня на госпожа комисаря, става дума за тази сутрин срещата ни с латвийския министр. Е, ще ви помоля сега да направите няколко уводни бележки, след това ще дадем думата на координаторите да започнат е, дискусията. Имате думата. Дами и господа, господин Морас, благодаря ви за топлите приветствени думи и за това, че ме приемате сред вас. Може би си спомняте, е, след е, на, на изслушването през октомври, аз обещах е, чести контакти, чест е, обмен на мнения и е, бях права, когато казах, че е, надявам се, е, скоро е, ще имаме възможност да се видим и ето, че това става и много се радвам. Е, приятно ми е, че имаме тази възможност да обменим мнения е, в е, началото на годината. Бихме могли да говорим по вашите въпроси, които се съдържа, засяга моят портфейл и общите теми, по които работите вие и аз, вие в вашата комисия. Ще започна с нещо, което е от особен интерес за всички нас, а това е въпроса с сигурността. Терористичните нападения в Париж бяха удар по нашите най-съкровени ценности, защита и зачитане на живота, свободата и свободата на изказа. Това е явлението Либе, е, характерно за Либе. Моля, колеги, просто е, вдигнете табелите, за да мога да запиша е, имената ви. Е, това е нещо, с което за първ път се сблъскате в работната от ежедневие на Либе, госпожа комисар. Сега вече съм по-спокойна, благодаря е, след това обяснение. И така, ние трябва да се изправим в защита на тези е, основни свобода и ценности. Трябва да се борим за свободата на израз, на изказа срещу расизма, антисемитизма, ксенофобията, е, настройването към омраза е, и други е, изяви на нетолерантност тази сутрин проведахме конструктивен и е, насърчаващ дебат и се съгласихме, че трябва да се постигне баланс между свобода и сигурност. Нашата, нашия отговор от звук трябва да се е, мери според е, съществуващите инструменти и е, нашата ангажираност с е, реш... очакващи е, решения е, е, досиета, като например реформата е, досието за защита на данните. Правосъдието играе важна роля в бъдещата програма за сигурност и аз е, ще работя и работя вече в тясно взаимодействие с моя колега заместник председател Тимер Марси и Европолос. Е, според мен пет са ключовите приоритети, е, които искам да представя при вас, е, както всъщност направих и тази сутрин в колегиума. Първо, трябва да засилим действията си в защит, в, по борба с антисемитизма, но и антимюсюлманските настроения също така. Разбира се, също се отнася за расизма и ксенофобията. Трябва да сме сигурни, че всичко това, което правим, се прилага на практика. От 1 декември 2014 имаме такава възможност. Е, насъскване към омраза онлайн е едно е, явление, кое, по което трябва да вземем мерки, за да предотвратяваме всякакъв вид е, омраза и ненавист, антисемитизъм, ксенофобия и така нататък по интернет. Разбира се, всички е, фактори в е, правоприлагащата сфера трябва да координират действията си в борбата с тероризма. И тук ще ви дам три практически примера. Първо, е, Европейската заповед за е, задържане, за арест. Е, именно благодарение на такава френския джихадист, който, бе, който уби трима в еврейския музей в Брюксел, бе предаден на френските, френския съд от белгийските за по-малко две седмици. Второ, нашите съдийно и полицаите използват ЕКРИС, Европейската информационна система за криминалните досиета, редовно. Опитваме се е, сега да открием кои бяха двамата братя, които, е, когато в опита си да открие двамата братя, е, които следваха се е, в е, Шарли Ебдо, е, из, е, именно френските полицаи използваха инструментите на ЕКРИС, е, което им даде на екрана за минути и цялата нужна информация. Но ЕКРИС, разбира се, има и своите ограничения а именно не обхваща граждани от трети, на трети страни. Готови сме да помислим за допълнение към правната рамка, за да разширим обхвата на ЕКРИС, така че да се обменя информация и с, за присъди срещу трети, граждани на трети страни. Третия пример взаимно правна помощ с трети страни или чрез погодби или обмен на прокурори за връзка. Нашите прокурори получават много информация, например от САЩ, по съществуващите канали на съществуващото споразумение за взаимо, правна взаимопомощ имаме такива споразумения с някои страни, някои страни и именно трябва да насърчаваме е, е, е, работата на юрожаст магистратите, които са за връзка, които са на работа в командировани в Пакистан или други страни, те би трябвало да имат възможност напълно да съдействат на Европол и да следят и да бъдат насочени към основни пунктове, където се пристигат и заминават доста пътници. Разбира се, би трябвало да се обърне особено внимание на хора, които са под гаранция, които са пуснати пуснати от затвора. Е, както знаете, убиеца на е, хора в е, е супермаркета Коша е, го е правил е, е, под, е, с условна присъда и с електронна е, е, гривна е, при това. Аз съм готова да е, той е казал, аз съм готова да е, участвам много активно е, в, и да помагам на държавите членки за, да се справят с тези въпроси. Е, после, е, с съмнително прехвърляне, съмнителни парични преводи. Това е първия сигнал и трябва е, и това наистина е едно явление, което благодарение на новата директива за изпиране на пари е, се контрира доста ефективно. Е,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 Всички е, инструменти, е, които ще развиваме, разработваме в бъдеще, както е, обновеното, ревизираното е, предложение за регистрите на пътниците, е, директивата за съхраняване на данни, във всички тях, всички тези законодателни текстове не трябва да забравяме основните ни ценности, основните права, но и самите и гаранции за сигурност. Е, неща, които сме приели, които трябва да отстояваме в полза на всички. В този смисъл да спомена и друго. На реформата на защита на данните включва директива по правилата за защита на данните в е, е, полицейските и наказателно-правните органи при обмен на данни в рамките на ЕС. Това сега е по-необходимо от всякога, ако искаме да се засили правоприлагането между държавите членки. Е, едни е, силни правила за защита на данните ще насърчават ефективно сътрудничество, което почива на взаимно е, доверие. Трябва, разбира се, да търсим добрия баланс. Сега да обърна внимание на други от темите, които занимават нас тук. Относно Европейската прокуратура, трябва по-добре да защитим бюджета на Европейския съюз срещу финансови измами. Трябва Европейския прокурор да трябва да се създаде службата на Европейски прокурор през 2016 година. Ще използвам съкрещението ЕПО за по-кратко. Е, сега е, доклада, който е изготвен, проектът доклад е изготвен от е, госпожа Маковей, е, аз го имам, ще го проуча много внимателно, но на пръв прочит е, този проект е, слага вярно ударението върху основните принципи, по които трябва да, на които трябва да стъпи Европейския парламент, за да даде съгласието си, включително за независимостта на ЕПО, яснота на ясно дефинирани компетенции и ефективност на структурата на прокуратурата. Имам две бележки. В проекта, в проекта доклада се набляга на необходимостта да се даде на перманентната, на постоянната камера право на вземане решение за е, тези въпроси са важни, за да се е, изработи една обща политика за преследване на престъпления, е, финансови престъпления в рамките на ЕС. Едно друго важно решение е да се преследва дадено преследване, да се завежда дело с някого, би трябвало да се взема от постоянния състав. Проекто междиния доклад набляга на значението да се защитат правата на заподозрените според хартата и правната рамка на Съюза. Това е отрешаващо значение за легитимността на Apple. Вчера след обед проведах интересна дискусия по този въпрос с госпожа Маковей. Съгласихме се, за да поддържаме е, интензивна връзка и да си взаимодействаме по този въпрос в бъдеще. Между впрочем, говорихме и за това, че и двете сме практикуващи юристи. Тя е бивш прокурор, аз самата е, много години е, е, съм работила. Всъщност по-голяма част от живота ми е, беше в областта на структурните фондове, е, което е основния финансов ресурс, делегиран към държавите членки, така че намерихме общи допирни точки от теми от общ интерес. ЕПО ще работи ефективно само ако разполага с, ако има ясно дефинирано задание. Е, с законодателите постигнаха напредък по е, директивата за борба с измамата вече. Сега трябва да финализираме преговорите в рамките на латвийското председателство. Няма време за губане. Директивата трябва да се транспонира в държавите членки преди ЕПО да започне да е, действа в 2016 все още трябва да потърсим компромис по два основни въпроса включване на е, ДДС в е, приложното поле на директивата и въпроса е, кои правонарушения изискват по-високо ниво на санкции и давност, е, срока на давност. Ние сме напълно е, ангажирани с това и е, смятаме да изработим тези положения, текстове заедно с Европейския парламент. Сега да се спра на дне програмата за основните права. Ефик ефективно изпълнение на, съществу, на е, е, съществуващите закони е решаващо за защита на гражданите. Но, както казах вече, комисията има задължението да е, прави така, че основните права и законовия ред да бъдат стълбове на нашата демокрация. Свободата, като например свободата на изказване, изразяване всички мерки трябва да бъдат необходими, оправдани и е, съответни, пропорционални на деянието. Е, разбира се, е, свободата на изразяване трябва да бъде гарантирана. Европейския съд за правата на човека обявява, че тази свобода се, е, се простира до е, е, изказ, който може, е, е не, може не бива да шокира или отвращава други. Това е, е границата която се отнася до убеждения на лица и институции. Насилието никога не е било приемлива реакция срещу свободата на израза и трябва да бъде е, съответно е, стигматизирана е, тази е, чувствителност към е, подобен род нарушение трябва да, е, да, да, да, да се изразяват по един ясен, но не насилствен начин. Комисията е решена да предприеме всички мерки, за да направи така, че действия, предприяти от малцинство екстремисти, които имат за цел да разпространяват екстремизъм, ксенофобия и нетолерантност в нашето общество, са ограничени. Вече сме се натъкнали на няколко законодателни празноти в държави членки и няма да се поколебаем да задействаме процедура по нарушение там, където се налага. Вече е, знаете, че започнахме е, първата процедура за нарушение по отношение е, спазването на директивата за расово е, равенство или расово неравенство. Е, е, комисията, е, кампаниите ще бъдат един от отговорите на комисията за защита на младсинствата и за, за насърчаване и интегрирането на ромите. Е, това е, се отнася и до плана ЛГБТ, ЛБГТ, който, по който ще докладвам тази година. Миналия декември, когато Обсъждахме директивата за борба с дискриминацията за пръв път след много години на политическо равнище. Казах това. Никой не изрази тогава съмнение а, относно целите и ми се струва, че нерешените въпроси трябва да бъдат решени и би трябвало да финализираме преговорите до края на тази година. Важно е всички държави членки да участват в приемането на тази директива. Защитата на основните права трябва да е, е се осъществява по един и същ начин в целия съюз. Колкото до реформата, пакета за реформиране на е, инструментите за защита на данните, това е основен е, проект, който трябва да, да приключим тази година. Тази реформа е нужна повече от всякога, както за защита на основните права, така и за отприщване потенциала на цифровия единен пазар преговорите в е, съвета са на последна фаза, в последната права. Последните 6 месеца основни области от регламента получиха съгласие на министрите в рамките на гръцкото и италианско председателство. Съвета сега наваксва, настига Европейския парламент, който наистина водеше в, е, под това досие. Латвийското председателство а, е, има е, и аз имаме общи цели. Искаме да постигнем общ подход през юни и да започнем незабавно след това диалога с вас аз съм убедена, че положителната динамика по този регламент ще се отрази положително и на дискусиите в съвета по директивата. Както казах и преди, е, събитията напоследък изискват по-силно сътрудничество на правоприлагащите органи, което ще стане по-лесно, ако, разбира се, е, бъде приета и влезе в сила нашата е, нова директива за защита на данните. Случилото се в Париж не, няма да се отрези на нашата позиция в преговорите с САЩ по обмен на данните. Ние оставаме на твърда позиция. Нашите, в нашите разговори с е, органите на САЩ за прилагане на 13-те е, е, препоръки за, препоръки за прилагане на Safe Harbor напредват. Разбира се, нещата стават по-бавно, отколкото очаквахме, но трябва да кажа, че днес вече сме свидетели на едно така значимо развитие. Както знаете, дадахме на САЩ ясно да разбере, че Сейф Harbor няма да продължи без достатъчно гаранции гаранции е, е, по оста национална сигурност. Е, и това е един цял пакет. За пръв път ние регистрирахме конкретен ангажимент от страна на САЩ по този въпрос, което е радващо достъпа до данни за целите на сигурност трябва да, е, да се ограничава до това, което е необходимо и е, оправдано и пропорционално. И би трябвало скоро да можем да докладваме за напредък в това отношение. Ще продължим да отстояваме, да работим е, по това досие и аз се ангажирам да ви е, брифирам по подробностите. Целта ми е да финализираме дискусиите с САЩ. Е, на, така, че е, е, преди е, конференцията на ниво министри САЩ Европейски съюз, която ще се проведе в края на май тази година. Колкото до е, общото споразумение, е, преговорите по защита на данните, Абро the Umbrella Agreement, е, както знаете, добре на доста напреднал етап. Разпоредбите е, вече гарантират и качват нивото на защита на отделните лица, е, защита на която се е, радват лица, чието данни се прехвърлят към САЩ в момента те отиват над защитата, която е, нивото на защита според е, съществуващите е, двустранни споразумения между държави членки и ЕС, където наистина няма такива гаранции за защита на данните. Използвам възможността да заявя отново, че сключването на споразумението зависи от изпълнението от страна на САЩ на техните ангажименти да разширят, да, да е, позволят право на правна защита и на европейските граждани, е, живеещи в САЩ, прибиваващи в САЩ. Имах дълги разговори в това отношение с е, органите в САЩ. Заключение в този смисъл ще улесни правоприлагането през Атлантика при пълно зачитане на правата, основните права. Има положително и развитие и по е, е, средствата за съдебна защита. САЩ вече представят е, проекто законодателство, което ще се внесе в Конгреса, чрез което ще се отпуснат защита, ще се гарантира защита на граждани не американци по силата на един от техните закони. Ние приветстваме това, което ще се случи след е, ангажимента, поет от е, е, министра на правосъдието на САЩ, генерал Холдър. За да се финализира проекто текста на споразумението, аз ще работя с следващия министър на правосъдието, веднага след като тя бъде, казвам тя, защото ще бъде жена, бъде избрана. Обещавам ви, е, че ще ви дадем последния вариант на текста, по който се преговаря, е, след като е, се финализират редица технически подробности от моите служби, между моите служби и САЩ. Ще информираме Европейския парламент за хода на тези преговори с припълна прозрачност. Това е хоризонтален преглед на е, основните досиета по които работя. Аз очаквам е, вашето съдействие и нашето сътрудничество по тях в бъдеще. Е, за мен е, вие сте един е, доста силен партньор в това отношение за затваряне на съществуващите досиета и откриване на нови в, в защита на гражданските права и правоприлагането. По този начин ще открием възможности за гражданите и ще градим доверие. Благодаря. Благодаря много ще дам думата на координаторите след няколко минути, но нека първо да видим кой иска да се изкаже. Всъщност най-добре е да попитаме кой не иска да се изкаже, защото така най-добре начин да се организираме, за да се избегне онази ситуация, при която процедурата за задаване на въпроси е, се струпва огромна лавина от въпроси и няма време от, да, за отговор. И така, който иска да се изкаже, да ми даде знак сега. А, и веднага слагам край на списъка. Ще прочета. А, е, бих прочел списъка, но а, това ще отнеме много време, госпожо. Да, ти включена сте. Всички координатори са включени по презумпция. С това закривам списъка. И просто ви уведомявам, че няма да приемам повече записвания и ако някой влезе в залата по-късно, също е пропуснал шанса си. А, добре, вие сте последната, която записваме. Успяхте да се включите. Моника Холмайер от името на НП има думата. Господин председател, госпожо комисар, първо по темата защита на данните. Според мен сегашния вариант, е, прият от парламента и този, който е, приема комисията, е, продължава да съдържа е, една е, прекалена преференция по отношение на малки и средни предприятия. Това е инструмент, е, който те всъщност от е, Google е, е, получавам еди колко си страници, ако не съм готова да, за, да отбележа еди колко си от тях, тогава договора се анулира и аз не мога да ползвам повече Google. Това как се връзва с регламента за защита на данните? Ето, например, какво се позволява Google. Малките ние допълнително действително по този начин е, насърчаваме е, някой и е, е, дигаме бариери пред е, други е, предприятия. Е, зная, че е, това може би не е в, е, попада в вашите компетенции, но е, от страна на комисията чух междувременно из, различни е, обяснения. И тъй като проектът е доста бърз, е, мисля, че е, поне една година бавене се предвижда. Малко ме изненада е, това, че се допуска една година за бавене. Би трябвало наистина тристранните разговори, съвета, комисията и парламента да промени това, което е възможно. Все още мисля, че не е късно. Благодаря, Моника. Биргит Сипел е, от е, името на социалистите демократите. Благодаря. В началото нещо, което не е непременно в правомощите на комис... госпожа комисаря, но в тази дискусия ми хрумва следния въпрос. Как можем да се борим с радикализацията в държавите членки? Социалното маргинализация, дискримини... дискриминиране по, според происхода на родителите. Смятам, че това се подценява сред мерките за сигурност сигурност и мисля, че не е зле да поговорим и за това. Човек чуваме слухове, четем в медиите един дълъг списък от мерки, които се набелязват за борба с, за гарантиране сигурността, но мой въпрос е има ли, би ли имало правомощия за е, сигурността е, на. Е, така че всички мерки, които набелязваме в бъдеще, включително и пакета за защита на данните, който още не е финализиран, как можем да бъдем сигурни, че съдът в своите решения ще се произнася по и, и, и по въпроса за защита на данните и как ще по принцип е, все още знам, че липсва достатъчно е, е, данни за е, е, пътниците, но ако не се е, стигне до мена на такава информация за пътници, как ще продължим. Предвид всички тези мерки, за мен е под въпрос е, как всъщност по всички въпроси, тук говорим за е, регистрите на пътниците, е, за съхраняване на данни, интернет, всичко това Питам се как е, при, такъв, е, при такива списъци, е, които ще стават все по-дълги, внимателно можем да проверяваме и гарантираме основните права защото е, е, не зная как това ще се вмести във времето, е, но бих искала да знае как вие и Генерална дирекция правосъдие участва в всичко това и как изглежда следващите стъпки. <coughs> Благодаря, Биргит. От текаре думата има Тимати Къркоп. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо комисар. Нека да задам три въпроса. Първо, може ли да дадете малко подробности за новото предложение на комисията за новата директива за съхранението на данните след решението, с което Европейския съд излезе миналата година? Имате ли коментари по въпроса? На второ място, говорихте малко за споразумението с Съединените щати – Смятате ли, е, че призива на Европейски парламент за премахване на Сейф Харбър и включването е, на споразумението с Съединените щати е достатъчно отговорен, отговорно действие, като се има предвид сегашната ситуация. И след това, какво възмерява комисия да направи във връзка с основните права, националния суверенитет, и е, правната основа във връзка с предложението, което по-настоящем се обсъжда за назначаване на европейски главен прокурор. Въпрос на господин Къркоп ми припомня следното. Когато имаме тук сред нас комисари, е добре да знаем, че понеже има поне петима комисари, които имат правомощия, попадащи в правомощите на нашата комисия, е, да имаме предвид е, е, как се разпределят техните компетенции. И тук искам да кажа по-конкретно, защитата на данните е в портфела на комисаря Врамополос и е хубаво това също да го споменаваме. Сесилия Викстрам от името на групата АЛДА има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо комисар. Добре дошла в нашата комисия. Радваме се, че сте тук. Имаме много неща за обсъждане с вас и е, ще започна с два въпроса. Първо, как виждате вие ролята си в бъдещия план за борба с тероризма, дори там, където комисарят Аврамополос играе основната роля в тази област. Как вие със своите правомощи възнамерявате да се включите и как по-конкретно ще защитите основните права и ще гарантирате, че във всички етапи на приложение на плана за борба с тероризма основните права се зачитат. На второ място, Конвенцията за правата на хората с увреждания е ратифицирана вече от страна на Европейския съюз и от тук нататък имаме задължение да я прилагаме. И моят въпрос към вас, госпожо комисар, е следният. Как ще направите така, че хоризонталната директива за борба срещу дискриминацията е, да се деблокира? Дискриминацията продължава по пол, по възраст, по какво ли, по какъв ли не признак. Това е, това е действителност е, за хиляди европейски граждани всеки Божи ден. Благодаря много. Радвам се, че припомните, припомнихте, че комисарят се занимава и с дискриминация и антидискриминация. Корнелия Ернст има думата от ГОЕ. Благодаря. Два въпроса имам. Първият се отнася до многото прекрасни предложения от е, министрите на вътрешните и е, работи и правосъдие, е, които са разпечатани на хиляди страници в интернетчета за това и след това сме свидетели на ударите в Париж или в Белгия или това, което се случи в Манхайм. Е, цялата тая връзка се губи за мен. Мой въпрос е какъв принцип, тук става дума за принцип, не най-общо, по какъв принцип е, трябва да се приемат допълнителни мерки? Е, принцип че има неща, които лежат на полицата в бюрата ни от години и нищо не се прави по тях. И ето видяхте на какво сме свидетели сега в Париж и в Белгия. Правили се, направихте ли оценка на това, което съществува като законодателство, кое се изпълнява и кое не? Как бихме могли да, да използваме по-рационално? И второ, говорим за антидискриминация ислямофобия и така нататък. Е, голям проблем. Но е, най-големият проблем е, в Европа си остава неизчистен, както преди. Дискриминация срещу рома, ромите е, ясно казано е, как ще е, вървим от тук нататък. Имаме една стратегия за ромите, която е абсолютно куха, която въобще не се изпълнява от държавите членки, нищо не се прави от тях, нищо съществено. Напротив, нещата отиват, се връщат назад. Как смятате да се работи в това отношение и как стои, е, е, е, как стоят нещата срещу специалните училища за ромски деца и така нататък. Благодаря. Джудит Сържентин има думата от името на групата на зелените. Благодаря, господин председател. И в моята политическа група а, виждам, че на гражданските свободи, правосъдието, вътрешните работи стават все по-централни като теми на обсъждане, така че внимателно ви слушахме днес. Вие сте основно комисар по правосъдието и като се има предвид, че в момента в Европа тече разгръщен дебат за това как да се защитим срещу атаки на така наречените ако мога да ги нарека така домашно отгледани а, терористи. А, може ли да гарантирате, че ще има справедлив процес срещу такива лица? Какви ще бъдат вашите дейности тук и как ще можете да гарантирате, че приложението на Европейската заповед за задържане ще се използва достатъчно ефективно и пропорционално. Ясно е, че е, е отлично това, че е, Терористите бяха а, а, задържани и предадени на Белгия, а, а, но същевременно е, трябва да внимаваме да не се превърнем в едно общество затвор. И още нещо. Много често хората се радикализират именно там, именно в затвора. И е, въобще можете ли да кажете каква е вашата визия за Европа, чиято основна ценност е справедливият процес? Механизмът, свързан с върховенството на закона, вече е предложен, договорен. Крайно време е да започне да се прилага, за да се види как по-конкретно се отразява той. Какви са вашите планове в тази връзка? как ще го използвате, как ще го използвате във връзка с дебата по отношение на Унгария. И още нещо. Копенхагенската дилема е много важна за Европа. Европа трябва да бъде сигурна, но също времено и да пази гражданите от техните държави. Накрая от Европа на свободата и пряката демокрация. Думата има Лаура Ферара. Заповядайте. Ва, buonasera. сера. ha parlato di una маджоре... Добър ден, госпожо Йорова. Споменахте, че е нужно полицейските органи, правоохранителните органи на държавите членки да си взаимодействат и да си сътрудничат. Споменахте и други въпроси, по които работим ние тук в парламентарната комисия Либе, като например пътническият регистр ПНР. Искам да ви попитам какво смятате, какво мислите и какво смятате да направите за запазване на правата и свободите, а не да бъдат пожертвани те заради случилото се в Париж. По повод сега на Общата европейска прокуратура. Посочихте, колко е важно независимото, компетентно и прозрачно изпълнение на неговите функции. Целта е да се бори с данъчните измами, да защитава европейските финансови интереси. Какво смятате, че какво смятате, че би било до допълнителното включване към функциите на този европейски прокурор и борбата срещу организираното престъпление, организираните престъпления и мафията. Така, например, са уредени правно тези неща в Италия. Те принадлежат към правното поле на прокуратурата. Как смятате, освен това, че можем допълнително да опазим човешките права и свободи? Благодаря. First, we'll ano, děkuji za otázky. Pokusím se být stručná, protože uh, jsem... Много благодаря. Ще бъда кратка или поне ще се опитам, защото знам, че не разполагаме с много време. За защитата на личните данни и за закрилата на малките и средни предприятия, които са гръбнака на нашата економика и които не бива да задушаваме с прекалена бюрокрация. По всички тези въпроси смятам, че нещата вървят добре тъй като вече е предвидено в съществуващия в момента регламент да бъдат облегчени малките и средни предприятия с отмяната на много норми, които утежняват бремето върху малките и средни предприятия. С други думи, осъзнаваме този проблем и работим по него. Знаем, разбира се, че големите мултинационални корпорации – имат едни задължения, но ако тези задължения са механично прехвърлени върху малките и средни предприятия, те няма да могат да се справят. Разбира се, това не се отнася до общата отчетност, общата отчетност, като дължат всички търговски дружества, независимо от мащаба им. Сега, по повод на пътническият регистр. Разбира се, е, наистина той е вън от е, моите прерогативи, но аз участвам в дебатите. Днес сутринта, например, се проведе един такъв дебат в комисията и ще предам вашите тревоги на комисар Аврамополус. Освен това, искам да посоча, че няма нищо допълнително запланувано за момента. Ако нещо ново възникне, то ще бъде обсъдено на срещата на върха на средата на месец февруари. Смятам, че по-голямата част от работата по време на тази среща на върха ще бъде насочена върху укрепване на вътрешната сигурност в Евросъюза. Това бе всъщност едно от приоритетите, така както ги очерта латвийското председателство, т.е. преди атентатите в Париж. Пак повтарям, че пътническият регистр не е сред моите правомощия и затова няма да се разпростирам повече. По повод сега борбата срещу радикализацията. Е, днес сутринта по време на заседанието на комисията проведохме дебат и по този въпрос. Е, и осъзнаваме наистина, че това е задача, която стои пред всички нас, е, държавите членки, европейските институции, европейските комисари, всички агенции също така. Особено агенциите, които са определено насочени към опазването на нашата сигурност. Госпожа Виолета Булч – която е комисар по транспорта, също работи по въпроса за охраната на всякакъв вид транспорт. Работим и по въпроса за социалното изключване, защото осъзнаваме, че именно социалното изключване е една от причините, поради които се радикализират младежите и посягат към оръжието, което след това насочват към а, своите собствени хора, към своите собствени съотечественици, защото тези младежи вече са второ или трето поколение емигранти. Въпреки това обаче те продължават да живеят с това усещане за емигранти вън от обществото и съответно не изпитват благодарността, която ние очакваме от тях към приемащото ги общество. Затова именно нарамват оръжие и тръгват към трети държави да участват в трет войни на тези е, чужди държави срещу нас, срещу собствените им хора. Може би това трябва да бъде застъпено и в образователният процес. Не знам за другите държави и членки, но в Чешката република, определено това е един голям минус на образователната система. Няма никакво патриотично възпитание. Съжалявам, че сега малко слазливо може би ще ви прозвуча, но трябва да съживим старите патриотични традиции на образователната ни система. Ако нещо не върви в обществото, това се отразява първо на младите хора, които са напористи и под напора на младостта взимат, тръгват по пътя на въоръжената борба. Затова можем да противостоим на Google и на другите интернет сайтове, откъдето се добива информация с едно добре построено и структурирано образование. Тук има още какво да се работи, разбира се, и тази работа трябва да я свършим всички нас. От гледна точка на правосъдието, аз искам да ви уверя, че правим всичко, което е по силите ни, за да ограничим плъзването на радикализма и всички слоеве на обществото. Разбира се, че трябва да го спрем и то на всяка цена. Обсъждаме, обсъдихме този въпрос с, държавите членки. През декември, декември месец се проведе дебат за така наречените странни бойци и Именно там стана ясно, че всички са твърдо решени да намерят начин за ограничаване възможно в най тесен кръг на това явление. По въпроса за съхраняването на лични данни, това също е вън от обсега от моя портфейл, но попада, разбира се, странично или е, частично, тъй като е свързано по един друг начин с човешките права и с закрилата на личната сфера, на личния живот, което е всъщност част от моя портфел. Именно за това ние контролираме всички европейски директиви, документи, планове, проекти от гледна точка на това дали човешките права са защитени в достатъчно голяма, достатъчна степен. спешната необходимост да се прекрати сейф Харбър сега. Преди да бъде назначена и за комисар и малко след това, аз самата призовавах към изработването на план Б, защото ако изоставим системата Сейф Харбър, то тогава с какво бихме могли да я заменим? И въпросът е, е съвсем логичен. Представете си, например, големи те фирми, корпорации и настоятелността, с която те очакват от нас да защитаваме данните от двете страни на Атлантика. Фирмите от едната от Европа и от Америка. Следователно не можем просто да прекратим действието на Safe Harbor без да сме решили с какво, с какъв друг альтернативен механизъм да го заместим. Няма да се разпростирам, няма да спекулирам, но само ще спомена че вече се работи по такива альтернативи, но никоя от тях не е лишена изцяло от правни недостатъци. Затова смятам, че в момента е по-подходящо да продължим действието на Safe Harbor и да изискаме от американската страна информация за това как те ще гарантират от своя страна контрола и спазването на приетите условия в целия този процес на съхраняване на данни. Разбира се, ще искаме да имаме и контрол върху процесите, при които те предоставят тези данни на трети страни. Текат в момента преговори и във всеки един момент на тези преговори ние ясно даваме на американската страна да разбере колко е важно за нас да получим отговор от тяхна страна на тези въпроси, свързани с отчетността и прозрачността на начина по който те оперират с нашите данни. Преговорите са предвидени да приключат края на месец май. Или ще получим желаните от нас е, отговори от американската страна до тогава или наистина ще трябва да започнем да мислим за альтернативно решение. Европейският парламент още от самото начало изрази безпокойство дали този спокоен пристан, Сейф Харбър, е наистина спокоен още от самото начало бяха изразени тези е, тревоги, с е, които, разбира се, ние се съобразяваме. Uh, Благодаря. Ще ви прекъсна и ще дам думата на следващите, които са записали в списъка, защото тези въпроси бяха само от координаторите може би е, така да постъпим и да изслушаме следващите въпроси, защото някои могат да бъдат под, подобни на тези, които вече ви се зададоха. Само 5 минути, ако ми дадете допълнително. По ромската тематика работим по нея по няколко начина с законодателство, което е насочено да бори дискриминацията. Има проекто директива, която може би ще се одобри в скоро време от страна на съвета. И освен това непрекъснато поощряваме или притискаме даже държавите членки да гласуват собствени препоръки и други законодателни мерки, защото наистина това, което върша държавите членки за момента е, яс... е недостатъчно. Ако държавите членки не изпълнят задълженията си, съответно предприемаме действия. В момента сме в разговори с много международни организации, за да придобием ясна представа за това как стоят на практика нещата и предпочитаме тази представа да я добием от преки впечатлени разговори, а не от тонове доклади на хартия. Надявам се, че в скоро време ще се умеем да предприемем действащи мерки в тази област. Благодаря. I, I Имам един процедурен въпрос. Има толкова много е, депутати, които зададоха много конкретни въпроси. Въпросът за Рома зададоха Колеги, колегата зад мен, аз зададох друг конкретен въпрос, колегата до мен трети конкретен въпрос. Получихме само общи приказки в отговор. Това е вашето първо посещение. Би било добре да чуем конкретен отговор на това, което питаме. Okay. Мога ли, казва председателя, да направя едно предложение в този смисъл? Това, което казахте вие всъщност е, е много близко до това, което аз исках да предложа. Нека да продължим, защото много от колегите искат да дадат, зададат въпрос. Наистина, това е първото посещение на комисаря много въпроси се задават. Така че дали може през някои от следващите посещения да дадете конкретен отговор на тези въпроси, които днес ви се задаваха, зададоха. Има още 15 колеги, които са се записали и сигурно ще бъдат толкова конкретни техните въпроси, които, колкото бяха до сегашните, например Сейф Харбър. Така че обръщам се към вас с тази молба. Ако колко се може по-специфично и конкретно и по същество да отговаряте на въпросите, защото и те са такива точни, конкретни и по същество. И така, минаваме по-нататък. Много колеги искат да вземат отношение. Госпожа Дати има думата. Euh, Благодаря, господин председател. Да, наистина, положението в Европа, в Пруксел, в Париж е сложно и спешно трябва да действаме, за да се борим срещу тероризма, който не познава граници и да гарантираме сигурността на нашите граждани. Разбира се, можем да обработваме данните, с които разполагат фирмите за електронна комуникация. Но искам нещо конкретно да попитам. Важно е да лансираме отново дебата за директива за опазване на данните. И в този смисъл искам да задам въпроса, зададен вече от координаторката. Европейският съд вече даде одобрение на директивата. Вие само я споменахте, госпожо комисар, без обаче да кажете дали ще има ново предложение за директива, която да е по-серазмерна с новите обстоятелства и кога смятате да направите това. Защото от тази директива ще зависи ефикасността на нашето действие, на, на нашето действие, имам предвид на Европейската прокуратура. Казвате, че основните права са вашата основна грижа и едно от тези основни права е сигурността. Именно сигурността в момента се нуждае от ясен отговор кога ще има такава директива. Такава директива е точно толкова важна, колкото всички останали проекти Европейска прокуратура или пътническият регистр. Благодаря. Благодаря за това, че бяхте е, кратки, колеги. Моля, следвайте примера на изказайте се и спазвайте регламента. Питер Милър има думата. Thank you very much. Благодаря. Госпожо комисар, позволете да се върна към политиката по отношение на ромите. Сигурен съм, че знаете, че много ромски организации и граждански и е, НПО-та е, имат изключително отрицателно мнение по рамката на ЕС. Те твърдят, че никакви действия не се предприемат за изпълнение на стратегията в много държави членки а, след, средствата, които са предназначени за ромската общност, се използват не, не по предназначение. Първият ми въпрос как възнамерявате да въвлечете съответните общини, общности и организациите от гражданското общество за прилагане на националните стратегии? И второ, как е, възнамерявате е, да изпълнявате, да постигнете целите, които са заложени в националните стратегии, чрез използване на европейските средства, европейските фондове. Благодаря. Да, наистина е, можеше и по-конкретно. Сега господин Скипък. Благодаря за думите ви днес, госпожо комисар, и за това, че сте сред нас, за това, че бяхте и вчера. По време на изслушването ви през октомври, вие казахте, цитирам, че ще съживите усилията за постигане на споразумение, съгласие на ниво съвет относно забрана на дискриминацията въз основа на, на основания религиозни убеждения, секс, е, т.е. директивата за равнопоставеност и равното третиране. Много граждани се тревожат, притесняват, е, че тази директива ще ограничи основните им права, свобода на изповядване, е, свобода на изразяване. Е, има ли някакъв текст в проекта, който може да доведе до непредсказуемо и нежелателно тълкуване? Тоест въпросът ми е как ще отговорите на е, това, което смущава тези хора и какво предлагате да се направи в това отношение, за да разчистите техните съмнения? И разбира се, как ще изчистите разнопосочните мнения на ниво съвет? Аз закрих, затворих списъка, за да може тези колеги, които са се добрали до списъка, да получат отговори, конкретни отговори. Следващия е господин Ян Албрехт. Първо ще дам възможност на Ева Жули да попита, защото тя иска да тръгне, да си тръгне, след това ще, ще си се възползвам при следващия тур. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо комисар. Бих, е, имам два въпроса към вас. Струва ни се, че днес е, е, сякаш от, е, се натъкваме на риска от тероризма, от е, е радикализацията. Всъщност борбата с тероризма е изключително важен и би трябвало всички законови средства да мобилизираме за, борба, за тази борба. Да ви попитам дали се възползвахте от заключенията по доклада Орхус, който от 2007 година е, за, лансира една програма за дерадикализация, логиката на който е да се открие, да се посочат факторите, които помагат за радикализацията трябва да ви кажа, че е, първите основания за е, това, което е, се натъкнахме е сегрегация и радикализация и това не е изненадващо, това са факти. Сега за затворите, е, повече от държавите членки имат съответните, е, имат много жалки бюджети за затворите. Например, във Франция, е, тя, Франция не спазва нормите на съвета на Европа за индивидуални кили и за условия в затворите. Проблемът с затворите днес е особено остър. Какво ще направите, за да задължите държавите членки да гласуват нормални бюджети за правосъдието и, и местата за лишаване от свобода? И после, какво смятате да направите, за да сложите край на тази на използването на средства за изтезания в някои държави членки между 2001 и 2006 година, благодарение на доклад в този парламент, нещо, което е потвърдено и от доклад през декември същата година Полша, Румъния и Литва е, поддържат тайни е, центрове, места за лишаване на свобода, в където се практикува изтезание. Е, какви мерки възнамерявате да вземете, за да се е, сложи край на тази скандална безнаказаност? Нека да бъдем реалисти, е, колеги. Е, комисията не би могла подробно да отговори на подробни въпроси, на, на подобни въпроси, въпроси с е, такова, на такова ниво на, на подробности. Сега госпожа Макава има думата. thank you, Commissioner. Благодаря, госпожа комисар. Поздравявам ви за стъпване в длъжност. Надявам се, че ще е успешен мандата ви, но за да е успешен мандатът ви, трябва и ние да сме доволни от вашата работа. И понеже вече разговаряхме за Apple, е, Надявам се, че ще продължите е, линията и политиката на е, вашата, вашия предшественик в това отношение. Е, италианската колега попита е, за организираната престъпност, която сега включва и, и е, финансови измами срещу европейските средства, но организираната престъпност финансира тероризма всъщност. Възможно ли е на този етап да се включи, е, да се включи е, организираната престъпност в юрисдикцията на ЕПО е, на по-ранен етап? Е, и е, според дефиницията за правонарешение в директивата ПИФ, е, смятате ли, че тя ще помогне да се об, е, поясни е, полето на дейност и правомощията на ЕПО по е, финансови престъпления, защото има много ясно разграничаване между е, правомощията на, на компетенциите на ЕПО и националните органи. И смятате ли, че дефинирането на е, правонарушение от финансов характер ще, в директивата, дефиниция на този, това понятие ще помогне? И още въпрос по ЕПО Съвсем кратък въпрос. Имам въпрос от Ана Мария Кораца Билд, която трябваше да е, напусне залата, но тя беше в списъка. Ще започнете ли преговори с парламента за публичния достъп до документите с новия подход за действителна засилена прозрачност на нашите институции, комисията и парламента? Това е въпросът. Благодаря. Okay, next is Saraya Saraya. Сега Сарая има думата. Благодаря. Добър ден, госпожо комисар. Когато говорим за положението на ромите, е, забелязваме, че на това се обръща особено внимание сред политическите групи. Положението на ромите, което засяга над 12 милиона европейски граждани е, и едно наистина е, петно на, на една хвърля сянка върху политиката на Европейския съюз. Би трябвало наистина да модифицираме подхода си към решаване на този проблем. Не можем да убедим света колко велика е Европа, докато имаме противоантиромски настроения, които са определена форма на ксенофобия и расизъм срещу една определена група граждани. И особено ако погледнем на въпроса извън социалния е, контекст, е, не мислим, че можем да постигнем нещо положително или конструктивно за, по отношение на ромите в Европа, ако не започнем да е, разглеждаме и да се занимаваме с тези въпроси, е, и е, е, под различен ъгъл, т.е. да търсим корените на това зло, какви са условията, при които живеят те последните 70 години. Зная, че въпроса, който поставям, отговорите на въпроса, който поставям, са много трудни, но просто е, го поставям все пак. Още един въпрос имам, който се отнася до е, равенство между половете. и движението LGBTI. Е много важно. Е, всички тези въпроси, е, свързани с дискриминацията по тези линии, е, трябва да бъде в списъка на приоритетните въпроси, по които работим. Next is, uh, Mr. Boni, Mika. Господин Бони има думата. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за подробната ви презентация. Благодаря за оптимизма. Имам два въпроса. Първо, как възнамерявате да работите по финализирането на регламента за защита на данните и да убедите държавите членки и е, да се обсъди въпроса, свързан с подхода основан на риска. Всичко това е много важно за малките и средни предприятия, за да могат те да станат по-добре подготвени за приложението на, това, на тази нова мярка. Вторият ми въпрос. Разбирам, че комисаря Еврамополос отговаря за данните на пътниците но също време трябва да се намери някакво добро равновесие между сигурността и свободата, т.е. трябва да има сътрудничество между комисаря Аврамополос и вие, и вас. И всъщност това е на практика задължително. Трябва да се приемат мерките за имената и данните на пътниците, но само ако напълно се прилага регламент за защита на данните и ако има агенции, които са отговорни за наблюдение на приложението, включително обудсмана. Бях подчертал вече този въпрос. Въпросът беше засегнат и от госпожа Викстрам и така. Вие в крайна сметка сте комисар. Вие работите в сътрудничество с останалите комисари и дори а, темите, които не са пряко във вашия портфел, са теми, по които можете да коментирате. Натали Гризбек. Благодаря, добре дошла, госпожа комисар. Вече Веднъж споменахте в своята презентация, а после и в част от отговорите на колегите темата за прокурора. Нека и аз да се спра малко на този въпрос. Нека да поговорим за компетенциите на Европейски прокурор. Всъщност, те засягат само единствено европейските публични средства. Не е ли добре да се направи нещо, за да се разширят правомощията на прокурора и да може той да има правомощия и в областта на наказателното право, трансграничната престъпност и тероризма. Вече 23 години подчертаваме значението на подобна мярка. Мисля, че не трябва да се чака повече. А, трябва наистина да се приложи тази мярка и то бързо. На второ място, що се отнася до защитата на правата на заподозрените и принципа за невинност до доказване на противното. Е, вие сте нова на, е, на поста си. Какво бихте казали по тази тема? И а, е, можете ли а, да направите всичко възможно там, където са нарушени правата за защита, да не са допустими натрупаните по този начин доказателства за разглеждане в съда? Защото вие ни споменахте а, е, а, е, е, много теми от а, своите правомощия. Да, правомощията ви са изключително а, широки. Мисля, че и тази тема влиза в тях. Ако не можете да ми отговорите устно, моля, отговорете ми писменно. Надявам се да получа подробен отговор и накрая. По въпроса за правата на децата, които са а, част от правата на човека. Това е компетенция, която си споделяте с господин Тимерманс. Ще разработите ли една истинска стратегия за правата на детето в Европа и обмисляте ли евентуална възможност едностранно Европейския съюз да се присъедини към конвенцията на ООН за правата на детето. Благодаря, малко надхвърлих времето си, извинявам се. Благодаря, господин Кория was Mr. Corral. Corral. Corral. I, I blame the... Господин Корал. Коригира се председателят. In fact, it's a, it's a jazz uh, musician is called it's Chick Corral. His career, yeah. Okay, thank you, thank you. Председателят обяснява, че се е объркал с джаз музиканта Чик Кари. Сария Аджурова ди Сърбенута. Благодаря, господин председател. Нека първо да се спра на въпроса за съдебното сътрудничество и взаимното признаване на съдебни решения по-конкретно. В тази връзка са много важни европейските заповеди за задържане и, евро... и за е, иземване. И сътрудничеството бе введено още преди Лисабонския договор, потвърдено с Лисабонския договор, чрез рамково решение – от 2014 година насам комисията заявява вече, че е възможно там, където не са транспонирани текстовете, да се предприемат мерки за несъответствие срещу съответната държава. Що се отнася до взаимното с, а, признаване на съдебни решения, както и заповедите за Европейската заповед за задържане и Европейската заповед за запор върху средства и имоти. В Италия, да кажем, могат да се издадат такива искания за имоти в Испания, например, или в Португалия, но съдията не може да действа, защото няма ясни правила. И така, възнамерявате ли да направите законодателни предложения за някои подобрения в тази област, за да може да има действително а, сътрудничество? Благодаря. Ана Гонмеш. Що се отнася за, до борбата срещу тероризма, ясно е, че а, много често места като Гуантанамо и тайните затвори са отлични центрове за набиране на нови бойци а, за терористични каузи. Затова очакваме от вас да действате. Да действате и по темите очертани от Ева Жали, но и да действате така, че да има инициативи за а, компенсация за жертвите. А какво правите вие? Вие насърчавате сътрудничеството между съдебните системи на държавите членки. Това е ясно, това е необходимо. То е важно и е, не само за правата на човека, важно е за борбата срещу корупцията, защото в крайна сметка се прехвърлят средства към тайните служби на Европейския съюз, които в крайна сметка се използват е, по криминален начин, защото води до нарушение на правата на човека. Когато говорим за сътрудничеството е, между различните съдебни системи в Европейския съюз, какво правите по-конкретно? Наскоро имаше корупция в Германия, е, едно дело, което бе свързано с немска фирма, която е участвала в корупционна сделка в Португалия, само че на практика не бе е, възмездено това престъпление, защото не бяха прехвърлени данните на португалския прокурор. Виждате какво се случва, как се пречи на борбата с корупцията в Европейския съюз. Какво възнамерявате да направите? Благодаря. Аксил Вас. Благодаря. Два въпроса. Искам да засегна защита на данните и по-специално въпроса с Safe Harbor. Няма тук да ви излагам моята философия по Сейф Harbor, но да попитам дали е мислено по това, дали задачите на е, FTC е, са е, изпълнени, дали въобще могат те да се изпълнят е, е, като альтернатива на Сейф Харбър и друга ли, има ли други възможности, ако Сейф Харбър не може да се осъществи някакви, е, какви други възможности съществуват. Другата тема е ЕПО и Евроюст е, бих искал да попитам комисията как възнамеряват е, да действат по линия на ЕПО и Евроюст. Е, ще се придържат ли към този пакетен подход, е, защото е, разделението на подхода според мен е много трудно и е, Евроюст не е реформирана все още, докато не е реформирана няма да е ясно какво ще се случи с ЕПО. Така че с удоволствие бих чул каква е позицията на комисията и когато и кога всъщност ще бъде създаден ЕПО и каква ще, какви, каква ще е процедурата, която ще се възприеме. Juan Fernando López Aguilar. Съвсем накратко. Много вече бе казано и вашата презентация е първата ви всъщност тук така че няма да повтарям това, което искам да задам като въпроси, което вече е зададено, а само ще се отнеса към пътническия регистр и опазването на личните данни. Очевидно е, че ПНР, пътническия регистр, бе създаден от правителствата на държавите членки и съответно от съвета след касапницата в Париж. Това е обаче прът в колелата на директивата за опазване на личните данни. Смятате ли, че съветът не би си направил всъщност услуга сам на себе си, ако от... разблокира работата по директивата за опазване на личните данни, която ние тук отдавна гласувахме и в комисията Ливе, и в пленарна зала. Не смята ли съвета, че това би било вдигане на бариерата? И освен това, ще бъде и гаранция за опазване на основните граждански права, като правото на личен живот е едно от тях. Благодаря. Томас. Děkuji. Děkuji vám, paní eurokomisařko, za to, že jste... Благодаря. Аз имам два въпроса. Първия се отнася до Европейската прокуратура. Как ще проверяваме е, доколко един е, едно дело е уместно и трябва да се отнесе до ЕПО, е, за да не бъде самоцел тази институция. И второ, често говорим за е, равнопоставеността на половете, но обикновено го правим от гледна точка на жените. Но аз искам да, го, е, да поставя въпрос от гледна точка на мъжете. В Чехия един, едно дело в съда за е, издръжка на деца обикновено в тези случаи печелят, при такива дела печелят жените, на бащите се отреждат е, няколко часа месечно, които, в които имат право да виждат децата си. Е, какво мислите по този въпрос? Благодаря за отговор. Барбара Спинели. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че сте тук, госпожо комисар. Какво мислите за тази надпревара между държавите членки и съвета, които бързат да се прокара спешно законодателство, като е, скоростта е за сметка, т.е. правата е, са е, за сметка на сигурността нарушаване на правата само допълнително ще е, изостри е, тероризма, ще радикализира хората. Е, други мерки биха били по-полезни, като например регистрите на пътниците. В случая с братята от последния инцидент ПНР не би могло да се използва, за да бъдат е, заловени. Разширяването на е, разпространение на тероризма, незаконната иммиграция, за тях се говори в е, е, по един и същ начин. Е, Колкото за центровете за задържане, аз е, е, посетих един такъв е, близо до Рим, Понте Галерия. Това не е приятно място. То е приличен концентрационен лагер, подобно на местата за изтезания. По този начин ние извеждаме изтезанието пред скоби, така да се каже но и, и това са местата, където се заражда тероризъм. Е, терористите не е, се намират по самолетите, не са пътници по самолетите. Обикновено на такива места, които споменах, е, се раждат терористи. В следващия въпрос е от Хисманювър. Хисманова. Thank you. Госпожо Юрова, благодаря ви за изчерпателното представяне днес. През месец ноември 2015 година изтича срока за транспониране в националното законодателство на държавите членки на директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления – която заедно с директивата относно Европейската заповед за осигуряване на защита гарантира по-добрата защита на жертвите на насилствени посегателства на територията на Европейския съюз. Директивата предвижда държавите членки да осигурят предоставянето на безплатен достъп до специализирани служби в подкрепа на жертвите, в които те да могат да получават специализирана помощ, информация, медицински и правни консултации. Въпросът ми е предвиждате ли осъществяването на спомагателни или допълнителни дейности или програми за подпомагане на усилията на държавите членки за правилното транспониране на изискванията на директивата? Благодаря ви. Thank you. And uh, next is Mr. Chaki. Господин Чакри, следващия. Thank you, Chair. <clears throat> Сега, пани комисар.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 zda máte nejaké konkrétne plány, eh, eh, respektíve čo plánujete udelať, aby um, zákaz... Um, Има технически проблем с конферентния превод. Не можахме да разберем въпроса ви. Уплатнила така в případě tradičních menšin. Няма конференцен превод моля да изчакате за момент, защото не ви разбираме. Maybe it doesn't matter, I don't know. I don't want to, don't want to make a political comment here, but... Uh... Не правя политически коментар, не ви прекъсвам по политически причини. Не знам дали останалите са съгласни с това те двамата комисаря и госпожа комисария и господин депутата да си говорят, защото в крайна сметка госпожа комисария ви разбира. Това, че останалите не ви разбират, не е, може би, проблем. Uh, concerning... Е, и така, въпросът ми е за евентуалната позиция относно закрилата на традиционните мълцинства в Европейският е, съюз. Това е свързано с първият отговор, който даде вече госпожа комисаря. Благодаря, каза председателя. Разбрахме за какво става дума. Господин Радев е следващия. Uh, Благодаря ви, господин председател. Uh, съжалявам, не произнесох добре името ви. Съжалявам, че се обърквам. Аксел Вос нарекох с чуждо име. By the end of last year there were an estimated 120,000. Uh, До края на миналата година бяха изчислени 130 задържани в предварителният арест. Очаква се тази цифра да се покачи. Въпросът ми е какво смятате да направите, за да се справите с този въпрос от сега на сетне. Благодаря. И сега вече има думата господин Радев. Благодаря ви, господин председател. Уважаема комисар Юрова, Следствие на последните терористични атаки във Франция и предотвратените в Белгия, в момента се водят множество дискусии за това какво повече може да се направи на европейско ниво за предотвратяване на бъдещи терористични атаки. Не само тайните служби, но и полицията и съдебната система могат да допринесат към борбата с тероризма чрез по-засилено трансгранично сътрудничество и разследване на готвените терористични удари. Вярвам, че случаят с терориста от еврейския кошер магазин Колибали е още едно доказателство, че е важно да разберем какви връзки е имал той в Белгия и Испания, за да добием пълна представа за неговата терористична клетка. Единият от съществуващите механизми за засилване на трансграничното полицейско и съдебно сътрудничество неминуемо е Европейската заповед за разследване, приета миналата година. Тя не само ще доведе до по-бързи и ефективни наказателни разследвания в Европейския съюз, но и ще улесни разбиването на международни мрежи за тероризъм и организирана престъпност. Госпожо комисар, имайки предвид от една страна, че крайният срок за транспонирането на директивата в националното законодателство на държавите членки е 2017 година, а от друга страна е необходимо по-скорошно подобряване трансграничното сътрудничество по наказателни разследвания във връзка с терористичната заплаха над Европа, бихте ли коментирали доколко директивата вече е транспонирана в националното законодателство – и дали бихте окоръжили държавите членки да я транспонират колкото се може по-бързо, за да подобрят сътрудничеството си на време, преди Европа да стане свидетел на нов голям терористичен акт. Благодаря ви. Благодаря ви и последният записал се е госпожа Стивен. Helga. Dank u wel, voorzitter. Много благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, вие сте отговорна в портфейла си, заедно с господин Тимерманс, за, чита, за опазването на човешките права и за равнопоставеността. В конвенциите и учредителните отговори, договори са застъпени правата на тези колективи, които сега се транспонират в съответни членове на регламенти за тяхното изпълнение. Въпросът ми е свързан с хоризонталната хоризонталното законодателство в защита на правата на хората с увреждания. Как стои въпросът за момента? Какво е постигнато? Защото, за съжаление, все още сме свидетели на много случаи на дискриминация на хората с специфични потребности, особено при наемането на работа или достъпът им до различни културни, спортни и прочие мероприятия. Какви е, стъпки следва или трябва да предприемете, за да включите тези хора с увреждания в програмите за равнопоставеност на половете? Благодаря. Ян Албрехт, Ян Олбрехт, вие сте още в списъка и не съм ви дал думата. Това е плод на някакъв заговор срещу мене да не се свършва никога списъка. Вие от коя група сте? От група на Европа и свободата и пряката демокрация. И на вас ще ви дам думата, обаче първо давам думата на, гос, на господин Ян Обрехт. Благодаря. Най-напред обаче благодаря на госпожа комисаря за това, че възнамерява да започне, да поднови работа по ПНР, защото миналогодишното съдебно решение даде недвусмислени указания в тази посока. Трябва да се намери отговор на въпросите свързани с сигурността и те да не бъдат повече пречка. Това е първо. Второ, трябва да повдигнем отново въпроса за националната сигурност. Смятам, че трябва да подемем инициатива, по-скоро комисията да подеме инициатива за преглед на работата в националните държави и членки по този въпрос. Той за момента е вън от правомощията на договорите. Благодаря, господин. Аз се казвам Башир. Не отдавна бях в Лондон, взех самолет и се опитах опитах да мина през гишето за контрол на паспортите бързо. Два, три, четири пъти опитах. Не успях. Накрая ме заведоха до друго гише, защото се оказва, че моето презиме Башир създава проблеми и повдига съмнения и ме пращат през други ги шета, когато му обясних, че Башир всъщност в превод значи приносител на добри вести, много ги изненадах. Така или иначе, обаче това ми коства и събеседване от 2-3 часа с понякога идиотски въпроси от сорта на сътрудничелите си с някоя благотворителна е, организация. Когато отговорих да с Мари Кюри. Много ги изненадах, защото очакваха да кажа да, да, с Хамас се сътрудничай на тях им давам пари. Така, аз го приемам с чувство за хумор, но представете си, че вие сте някои от тези, които са второ-трето поколение тук емигранти, жители на Европа и които са подложени на подобен вид отношение, вместо това отношение да бъде канализирано там, където трябва. Сега по въпроса, когато за нашите взаимоотношения с Съединените е, щати. Не може да искаме от тях да затворят Гуантанамо, а пък да си затваряме е, очите пред това, което тези предполагаемо добри хора, задържани неправомерно в лагери, правят, всъщност, когато им попаднат на тях пленници в ръцете, обличат се в оранжеви облекла и режат глави в Сирия и в Ирак. Благодаря. Оставете ме да си довърша думата може малко по-късно <laughs> да го довършите, защото в момента имаме бърза работа. Благодаря ви, господин Башир, за интересното и живописно изказване, което направихте, което със сигурност е зарадвало и погарило слуха на нашата комисар. Заповядайте. Е, Благодаря, ще бъда много кратка. Казахте, че трябва да се борим против радикализацията. Зелената книга за прилагане на наказателно правосъдие в областта на наказателното право. Тази зелена книга, публикувана от комисията през 2011 година, ни дава изключително нерадостна картина за свръх пренаселените е, затвори и затворниците, които не живеят при необходимите условия, понякога са довеждани до самоубийство. Имам предвид е, моята собствена държава Италия, където, например, затворническото население Румъния в момента възлиза на 65 000 души, когато затворите са предвидени за 45 000. Искам да попитам дали се предвиждат мерки в този смисъл, за да се запа... защитят правата на задържаните и да има минимални права в областта на затворническото дело. Благодаря. Благодаря за това, че бяхте кратка и сега вече наистина най-най-най-последният колега. Благодаря. Заради дебат, заради атентатите в Париж започнахме да мислим как трябва да отговорим. Идеята ви за патриотизъм съвсем не е за изхвърляне. Това е достойно за отделен дебат. За момента обаче чуваме повече гласове, които под предлог, че се борят срещу тероризма, всъщност не прилагат Шенген и другите европейски договори. Това за момента са маргинални гласове, като нашите новоизлюпени нацисти в Гърция, но ако това се е, разрасне, какво ще правите, госпожо комисар? Благодаря. You have got the full force of... Госпожо комисар, получихте въпроси от всички. А, така че знам, че няма да ви е лесно да отговорите на а, толкова много въпроси, но ви умолявам да направите всичко възможно. А, разбира се, там където а, няма как на този етап да отговорите, можете да отговорите в писмен вид. И все пак опитайте се, бъдете възможно. Yeah, we're going to be pushing the next item, but please, um, uh, we will extend this. Uh... Ще удължим малко времето, с което разполагаме за тази дискусия. Заповядайте. Я бих можна навърхла, че бих... Благодаря. Моето предложение е следното. Да ви дам писмен отговор на въпросите, на които нямам достатъчно време да отговоря сега. Първо, за Квантана Мопей. Съединените щати. Днес знаем, че това е тема, която е засегната от президента Обама в неговата реч за състоянието на държавата. Той се занимава и с други въпроси за равнопоставеността между половете и други а, знаем а, това. Нямах време да изслушам цялата реч, все още не съм и изслушала, но това са важни елементи. Що се отнася по, до правата на човек? Ще наблюдаваме тази ситуация във връзка и с работата на агенцията ни в Виена. И там, където има нарушение на правото на Европейския съюз, винаги следим какво се случва и ще предприемам съответните мерки там, където това се налага и където можем. Разбира се, темата е сложна и деликатна. Що се отнася до лишаването от свобода, условията при лишаване от свобода, внимателно следим ситуацията. Възможно едно от първите ни законодателни предложения – като нова Европейска комисия да се занимае именно с този въпрос. Но това не е приоритет за тази година. Що се отнася до директивата за борба срещу дискриминацията, до ромите, както и до Европейската прокуратура – Имаше много въпроси, засягащи тези теми. Аз вече се спрях на темата за Европейската прокуратура, но имаше допълнителни въпроси. Прокуратурата следва да се занимава с наказуеми престъпления, които са споменати в съответните законодателни текстове, а именно престъпления, нарушаващи финансовите интереси на Европейския съюз. Бе зададен въпрос дали не можем дали не възнамеряваме да разширим правомощията на Европейската прокуратура, така че е, тя да може да се занимава с други престъпления. Това е тема, по която говорих и тази сутрин. Получих въпроси по този въпрос от комисията Юри. Да, ще обсъдим тази тема в Рига с латвийския министр и министъра от Люксембург, отговорни по темата. И ще поискам да бъдат предприяти допълнителни стъпки тази година, за да може да финализираме позицията си в съвета до края на тази година. За ваша информация, предвиждат се конкретни мерки и разрешаване на съвсем конкретни въпроси, е, до края на годината. На тази среща в Рига, аз вече информирах за това държавния секретар на Латвия, ще се спра на възможността за разширяване на компетенциите на Европейската прокуратура. Също времено обаче правната служба ме информира, че има възможност поради правни ограничения това разширяване да е невъзможно. Все пак ще проуча всички налични възможности. Европейската прокуратура, според мен, трябва да може да разследва случаи свързани с трансгранични терористични престъпления и нарушения на сигурността. Имаше и други въпроси за сигурността. Всъщност, това е тема, която обсъждаме от много време. Не е нова тема сега след атаките в Париж. съвета министрите повдигнаха множество конкретни въпроси, Получихме и някои жълти картони от национални парламенти, така че ще трябва да отговоря на всички тях и да обясня защо имаме нужда от Европейска прокуратура. В крайна сметка, ние имаме нужда от тази прокуратура, за да може гражданите повече да ни вярват и за да може да направим всичко възможно европейските средства да не стават предмет на злоупотреби. Добре е всички да разберат защо имаме нужда от Европейска прокуратура и очаквам добре да си сътрудничим с госпожа Макове. По директивата за борба срещу дискриминацията – не не мисля, че държавите членки проявяват нежелание за приложение на тези мерки. А, има обаче дискриминация извън работното място, да кажем в образованието, в предоставянето на услуги. И до сега не съм чувала възражения от страна на държавите членки срещу тези предложения. Разбира се, за хората с увреждания се предвиждат и а, конкретни мерки за приспособяване на сгради, така че ам, те да имат достъп. Има и мерки, които трябва да се прилагат в сътрудничество между няколко различни министерства, което малко затруднява приложението им. Това са все теми, които трябва да, по които трябва да работим и ще направя всичко възможно директивата да бъде прията в съвета, за да започнем тристранния диалог. Що се отнася до ромите? Това действително е тема, която обсъждаме от много време. Получили сме доклади от държавите членки, в момента ги разглеждаме и се обръщам към всички вас. Ако имате каквито и да било предложения за възможни добри решения на проблемите, с които се сблъскваме, моля ви, споделете ги с мен. Защото имаме хоризонтална директива, но също времено трябва да се направи така, че всички държави членки, всички действащи лица – да изпълняват своите задължения, да правят това, което са длъжни да правят. Много често, там където Европейския съюз а, иска държавите членки да направят нещо, а, той предлага и финансиране за конкретните стъпки. Това се случва и в този случай. Там, където държавите членки а, имат нужда от допълнително финансиране за някои мерки, ние можем да го предоставим. Има проблеми, е, когато а, една държавна институция се занимава с приложението, а друга с управлението на финансите, които можем да прехвърлим. Но като цяло има такова финансиране и също трябва да говорим за обмен на добра практика, включително и между неправителствените организации. Ще участвам в няколко заседания с представители на тези неправителствени организации и а, ви уверявам, че имам и едно проучване, което взема предвид а, средствата, с които разполагаме за проектите за ромите. В Испания, например. Много често това, което се случва е следното. Заделяме много средства за определена тема, а също времено те последствия не се изхарчват достатъчно, за достатъчно полезни мерки. Що се отнася до защитата на заподозрените лица, както и до процедурните права. По-настоящем говорим за една комбинация между предотвратяване и мерки за ограничаване. Е, разбира се, е, най-важното е да се зачитат правата на заподозрените, да се спазват процесуалните мерки и, както знаете, увеличаваме защитата на тези права там, където става дума за деца. Тоест имаме отново същите основни принципи, а именно това, че се говори за презумпция за невинност, право на справедлив процес и прочие. Това не се е променило и остава основно право. Co se týče obětí eh, trestných činů, ano, směrnice eh, eh, má nabít účinnosti a tak jako v dalších případech, kdy nám přichází do... се отнася до жертвите на насилствени престъпления? Директивата влиза в сила тази година и, както често се случва, комисията е длъжна да настои пред държавите членки тази директива да се транспонира изцяло. И това трябва да го приложим. Длъжни сме да настоим. Това въжи и за други законодателни актове. Тази сутрин с колегите комисари се съгласихме, че най-важното е да знаем какви са наличните инструменти. Не е добре да обещаваме да създаваме нови инструменти по всички теми. Европейските граждани очакват по-скоро конкретни действия, а не обещания. Що се отнася до регистрите с данните на пътниците. Това е тема, по която господин Аврамополос ще ви информира за подробностите. Е, разбира се, това е тема, която засяга и моите правомощия от гледна точка на правото на личен живот и защитата на данните, на личните данни а, но не искам да навляза в тази тема в подробности сега, за да не я объркам допълнително. А, имаше още един въпрос а, за Европейската прокуратура и Евроюст. Предполага се Европейската прокуратура да е свързана с Евроюст. Не знам точно каква е формулировката, но по някакъв начин свързана с Евроюст. Всъщност е добре да се уточни тълкованието на формулировката. По-настоящем обсъждаме финансовата ситуация, обсъждаме въпроса за човешките ресурс, ресурси, защото в крайна сметка говорим за една нова институция. И така, трябва да знаем какви са връзките между... Какви трябва да са отношенията между Европейската прокуратура и Евроюст, за да може е, да се постигне възможно най-голяма ефективност и възможно най-голяма економичност. Вече се обърнах към, представ... към а, своята генерална дирекция за... с искане да се изготви документ за възможните варианти, включително и за отраженията им върху бюджета, за да може всичко да е на линия до края на 2016 година. Благодаря, госпожа Юрова. Благодаря ви много и за бъдеще срещите ще бъдат съсредоточени върху отделни теми. Може да става дума за Сейф Харбър, може да става дума за срещата в Рига. Така че от тук нататък работим по тематичен принцип, но на това заседание се занимахме с всички въпроси от вашите правомощия. Този тип заседания ня, няма да се случват от тук нататък. Много ви благодаря, че бяхте тук. Благодаря и на колегите за участието. Колеги, преди да напуснете залата, в 18.30 на 12 етаж на тази сграда има коктейл за членовете на комисията Либе. За малко да кажа, ама не идвайте всички, защото няма достатъчно място, но всъщност бих се радвал всички да дойдете. Заповядайте, моля.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 моля, замете местата си. Нека да продължим работата си. Ако искате да разговаряте с някой, направете го извън залата. Следващата точка от дневния ред днес е представенето на ситуацията по две предложения на Либе в областта на борбата срещу наркотиците, парламента прие на 17 април 2014 година своята позиция по темата с голямо мнозинство. Показва се значението, което се отдава на тази тема. Съветът все още не е възприел своя общ подход, който би следвало да даде възможност да се започнат преговори между двете институции. Тук има представители на Латвийското председателство и на Европейския център за мониторинг в областта на наркотиците и наркозависимостите и представители на комисията. Така, първо докладчиците, след това докладчиците в сянка, след това останалите членове на комисията Либе, които се интересуват от темата, ще получат думата. Госпожа Берсарил Бария ще се изкаже по темата за директивата. Заповядайте. Много благодаря. Уважаеми е, колеги, представители на съвета и на комисията, както и на представителите на ЕЦМНН, Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Много ми е приятно, че имаме такава възможност днес да обсъждаме това колко е важен регламентът и директивата за психоактивните вещества. Това ни позволява да отправим и призив към всички участници в тази област на правното определяне. Знаете всички, че целта е да опазим живота и здравето на нашите граждани, по-голямата си част младежи, тъй като именно младежите използват най-много този вид психоактивни вещества. Също времено желаем индустриалната и търговска част на въпроса да подпомагат, а не да пречат. Както казахме вече, целта е да се справим с непрекъснатото производство и пласиране на пазара на нови психотропни вещества, които всъщност са имитация на кокаина и екстаси. В Европа от 2097 година насам има нови 300 такива вещества. През последните години има нарастващ брой вещества, които през последните 4 години се умножи по 3. Например, през последната година всяка седмица е, се откриваха, така да се каже, нови три вещества. Нямаме е, как да се справим с това, особено с оглед на повече, по-голямата сила на действие на новите психотропни вещества и за това колко малко знаем всъщност за тях. Една от главните държави производителки е Китай, където има хиляди нелегални лаборатории за Европа и Америка. Освен това, използват активни вещества за нелегални психотропни вещества. Миналата година имаше големи доставки на вещества, които се използват за метаамфетамини. Пак повтарям, происходът на тези товари е Китай. И почти всяка седмица има нов кораб, който пристига от Китай или от Индия. Следователно виждате, че просто не можем да насмогнем с контрола в наша, на наша територия. Сега, смятам, че можем да оперираме с временни мерки. Тези временни забрани ще ни дадат възможност да сме сигурни за това, че никой няма достъп в определеното време. Ако за това време си дадем сметка, че рискът, който сме на който сме били свидетели в това ограничено време, си заслужава пълната забрана, то тази пълна забрана може да бъде въведена за 12 месеца и така нататък и така нататък. За момента няма такива временни забрани и Европейската комисия трябва да изчака резултатите от е, проучването на въздействието преди да излезе с предложение. Следователно трябва по-координирано да действаме за да може наистина ефективно да предпазим живота и здравето на нашите граждани. Регламентът и директивата са от изключителна важност за парламента и ние смятаме, че съвета трябва възможно най-бързо да ги приеме. Например, ноември миналата година съвместно действие между испанските и немски полицейски власти в крайна сметка задържа 200 души, 44 коли и хиляди евро суха пара, ако мога така да кажа, без е, да споменавам, разбира се, и килограмите психотропни вещества, които бяха задържани. За момента Държавите членки са главните действащи неща, така че днес на това изслушване си поставяме за цел именно да импулсираме въвеждан, разработването на директива и на регламент за сътрудничество между държавите членки. За момента има неразбирателство, няма единомислие по въпроса за това, коя трябва да бъде правната основа на новият регламент. Дали да бъде общественото здравеопазване или други правомощия, които са свързани с член 168 на Лисабонският договор свързани с регулирането на вътрешният пазар. Член 114 също е свързан с действието на вътрешния пазар и е важен за бързото въвеждане в практика на хармонизирани мерки и всъщност тези хармонизирани мерки са единствената възможност да ускорим стъпки, да ускорим темпът на работа по тези две директиви. Тъй като има и друг докладче, който със сигурност ще има е, какво да добави. Аз спирам до тук и дам думата на господин Бони. Благодаря. Thank you very much. I welcome благодаря много. Аз е, приветствам Латвийското председателство за комисията, представителите на е, Европейската обсерватория по наркотиците и правната служба на съвета на парламента, разбира се. Докладите по двата досията бяха прияти е, в е, миналия мандат. Госпожа Хименес представи двамата регламента и директивата, както и позицията на парламента бе представена. Е, имаше и по двата, двете досиета доста съгласие, доста консенсус. Парламента беше за хармонизация в това досие. Е, което даде възможност е, да се вземе решение на европейско равнище, с което да се ограничат или забранят някои вещества от е, е, пазара или да се забрани тяхното производство. Е, кое и какво точно решение ще се вземе, ще зависи от е, е нивото риск, което е, поставя, създава е, дадено е, субстанция в една или друга държава членка. Парламент взе позицията, че такова решение, ако такова решение не е взето на ниво е, Европейски съюз, тогава всяка държава може да ограничава ограничение на своята територия. За, от името е, парламента, за парламента, както каза госпожа Хименес, ясна система на европейско равнище, която включва възможността да се вземат обвързващи решения, когато се наложи. Определено това е смисъла на предложението и трябва наистина да е, имаме предвид е, конкретно практиката на това решение. Е, две причини има, поради е, което трябва да се вземе решение на европейско равнище. Първо, пазарът е, се разраства и трансграничното измерение на този пазар е, се явява ключов проблем. Също предвид и нарастващата роля на цифровите и на, на интернет каналите за продажба на такива продукти. Освен това, схемите за анализ на нивото на риск като плафон за вземане на решение за ограничаване или е, забрана на някои вещества може да се е, свърже само е, е, с е, реалния отговор на заплахата. Но какво е запла... каква... какво се стои заплахата? хората, младите по-специално, искат да опитат нещо ново, нещо непознато, нещо, което може да промени тяхното състояние на духа. Още повече, че е, проблема се крие още в името на законодателството. Нови психоактивни вещества. Нови означава е, действително нови, с нови елементи, нови, е, нов състав е, и нов не, незнаен, непознат е, ефект върху здравето на хората. Ние сме, всеки ден изникват нови психоактивни вещества, така че не трябва да подценяваме отрицателните последствия. Тъй като проблема е спешен, той представлява заплаха за здравето на гражданите, младите особено, ежедневно, е, нас е, това ни, е, ни тревожи факта, че съветът все още не е стигнал до съгласие по двете досиета. Особено ни притесняват това, че дискусиите в съвета могат да доведат до приемане на позиция, която няма да позволи обвързващи задължителни решения на европейско равнище. Надявам се председателството днес да ни обясни как стоят нещата в съвета по тези досиета. Чухме, че се водят сериозни дискусии в съвета относно правдото основание за този регламент. Някои твърдят, че е, правното основание е вътрешен пазар не е най-доброто и предлагат е, член от договора, а именно 168 за общественото здраве. Този член от договора и е, което ще даде възможност да се създадат минимални правила е, и дефиниции по наказателните е, действия и санкции, член 83. Разбирам, че се прави опит да се разчупи, да се излезе от тази зададена улица, като се отложи решението за правната основание, след като се стигне до съгласие по самата процедура и след това да се адаптира правното основание към това, около което се е обединил съвета. Чухме, че латвийското председателството е върнало на дневен ред тази дискусия. Ние можем да обсъждаме и анализираме много предложения за решаване проблема е, с правното основание за този пакет. Очевидно, ние се съобразяваме с правилото на субсидиарност и пропорционалност но а, избора на решение на парламента ще се случи върху търсенето на правно основание, което отговаря на проблема и възможностите за най-добрата, най-ефективната рамка за решаването му. Малко ни смущава това, че решението изключва вземането на задължително решение на европейско равнище, а това според нас е именно смисъл и сърцевината на това предложение. Трябва да си спомним, че позицията на парламента е след последната. Обвързващо решение на европейско равнище е, е, е би било възможно само ако повече от една държава членка е засегната. А след една много задълбочена оценка на заплахата от страна на Европейската обсерватория и Европол и научния съвет от съответните научни среди, е, консултирани бяха много други органи, европейски агенции и държавите членки е, с молба да преценят нивото на риск е, от подобни вещества. Само след като е, имаме такава оценка, може да се вземе решение за ограничаване е, среден риск или забрана при висок, голям риск е, на тези вещества. Парламент парламентарната позиция гласи следното. Ако не се вземе решение на европейско равнище, държавите членки могат да въведат национални ограничения, ако сметнат за необходимо дали е, друго правно основание би дало възможност за такива, е, за процедури, чрез които да се забрани е, продукт от потребителския пазар, тъй като представлява заплаха и вреди на гражданите. Аз се надявам да чуя някои предварителни мнения от правната служба и трябва, наблягам, ние сме готови на всякакво решение, но искаме да има решение. Е, настояваме да има решение, в което да има е, някакви мерки и стъпки на европейско равнище. Защо се срещаме днес тук? За да поставим въпроса с психоактивните вещества отново на днев, политическия дневен ред, да си припомним какъв беше проблема, какво, какъв е залогът, какво се е, предлага да се направи, да чуем експерти от комисията, от Европоло, парламент, агенции, правната служба на парламента, за да кажат какви са, да ни запознаят по-добре с предложените процедури и забрани да изслушаме е, доклад за напредъка на досието в съвета и да се каже какви ще бъдат следващите стъпки. Надявам се заседанието днес да ни даде някои е, отговори на въпросите, които аз изброих тук и се надявам също, че дискусията ни ще е, стигне до държавите членки и ще е, даде тласък е, на започване, за започване на тристранните преговори максимално скоро. Благодаря. Благодаря, госп, госпожо Хименес и господин Боливер. Благодаря за презентацията. Сега без бавене ще дам думата на заместник председател на хоризонталната е, група по дрогата на е, е, Латвийското председателство на съвета. Имате думата. Dear Mrs. Chair, Госпожо председател, уважаеми депутати и колеги, в съвета сред е, експертите, които заседават в Конституционалната работна група, ние е, решаваме, е, обсъждаме въпроса с новите психоактивни вещества вече повече от 10 години и особено ни тревожи бързо нарастващия брой и употребата на такива вещества в държавите членки. Е, безспорно нашите действия в това отношение ще са отрешаващо значение. От 2005 година имаме механизъм, който ни дава възможност да е, реагираме на най-опасните е, психоактивни вещества в Европейския съюз. И ние призоваваме да се създаде един е, подобрен механизъм, който ще даде възможност да се справяме с е, покачващата се опасност. Е, ето защо сме благодарни на комисията за предложението за регламент е, по новите психо, психоактивни вещества и свързаното с това предложение за директива. Експертите по е, наркотици и наркотични вещества в хоризонталната група разглеждат това предложение най-задълбочено, особено с ударение върху основната цел на предложението, а именно една система за обмен на информация, класифициране, система за класифициране нивото на риск и видимостта, е, възможността да се, за въвеждане на временна забрана и начините за ускоряване на е, процедурите. Използвам възможността да ви уверя, че ние правим всичко по силите си да, да дадем тласък на тази дискусия. Същевременно, вие знаете, че все още не сме постигнали съвет, консенсус в съвета тъй като държавите членки е, имат сериозни възражения и е, е, сериозни е, въпроси, е, които е, изтъкват, е, за да може да имаме е, добре функционираща система. Е, първо, е, ние признахме, че единодушно, че защитата на общественото здраве трябва да е основната цел на предложението, а не подобряване функционирането на общия пазар във връзка с правната е, е, употреба на такива вещества. Предлагаме да се подобри функционирането на... Е, смятаме, че ударението върху пазара ще бъде заблуждаващо в известен смисъл за обществеността. Друго, което ни тревожи, това е възможността държавите членки да поддържат или въвеждат нови национални мерки мерки по новите психоактивни вещества, както и е, възможността да се въвеждат е, по-стриктни мерки по тези вещества. Ето защо защитата е, на общественото здраве, и гъвкавостта и възможността държавите членки да избират какви мерки да въвеждат е една от основните ни съображения, но то не е единственото. Държавите членки е, също така търсят е, съответния баланс между скоростта на е, провеждане на процедурата и съответни доказателствен материал. Както знаете, новите психоактивни вещества са ново явление. Различно от преди установените незаконни е, вещества, е, те е, почиват на, на е, за тях няма списък, те почиват на е, доказателствен материал. Затова е нужно повече време да се анализират тези тези вещества и е, това помага да се съберат, е, да се натрупат повече информация. Същевременно съгласни сме, че трябва да имаме бърза е, начин на действие, който е, е продиктуван от е, високите темпове, с които тези нови вещества проникват на европейските пазари. Е, освен това, друго съображение, свързано с доказателствата, е структурата на системата на класифициране на риска, риска и възможността да се класифицират такива вещества в средна категория, междинна, където по-малко рисковите ще бъдат забранени само спрени от пазара. Нашите експерти в хоризонталната група изтъкват, че на практика това може да се окаже доста трудно. Събирането на цялостна и пълна информация, която ще даде възможност да се разграничи ясно, да се разграничи ясно по-малко от повече по-опасните вещества. Освен това, много от съображенията са свързани с предложената правна база, член 114, което е правното основание за хармонизация на вътрешния пазар. Този въпрос възниква непрекъснато в нашите дискусии в заседанието на Конституционната група, откакто бе внесено това предложение. И това е, допълнително осложнява дискусиите в групата. Предвид това, Латвийското председателство на първото заседание е, на хоризонталната група проведе много пространна дискусия по правното основание на предложението. И е, разговорите ни показаха, че има широк консенсус за възможността да се замени член 114 с е, някакво альтернативно правно основание и тази възможност заслужава да се проучи. Редица, голям брой делегации предложиха член 183 линея 1, съчетан с 74 да се е, разгледа като е, по-задълбочено като възможност. В заключение искам да ви уверя отново, че дискусиите по предложения регламент по новите психоактивни вещества е най-важният въпрос е, в заседанието на хоризонталната група по време на латвийското председателство. Ще направим всичко възможно да стигнем до общ подход по предложението в съвета в рамките на нашето, нашия мандат. Благодаря. The... Благодаря. Давам думата на генерална на директора на генерална дирекция здравеопазване. Благодаря ви много, госпожа председател. Благодаря на госпожа Гала и на докладчиците. Благодаря за поканата. Благодаря и за отличното сътрудничество по тази тема. Тази тема е много важна за нас. това е тема от спешен характер и може би е добре да ви припомня защо. По-настоящем европейската политика в областта на наркотиците се основава на натрупани доказателства и вече се получават резултати. Потреблението на хероин и кокаин спада, спада и броя на смъртните случаи в резултат на свръхдоза. Също времено обаче има осложнение, защото има нови наркотици, които по-настоящем не са забранени и а, които се разпространяват все повече в Европа. От 1997 година насам, ако мога да представя няколко цифри, са били установени над 400 нови наркотика в Европа, а в 2014 година само всяка седмица средно две наркотични вещества са били установявани. Две нови вещества. Имаме и нова информация за потреблението на наркотици. Един от всеки 10 млади човека са ползвали този тип наркотици. Това е почти двойно от преди три години. И така. А, може да се използва това за две а, цели. Първо, да имаме по-добра ефективна обмяна на информация. Второ, какви са целите на нашето предложение. Първо да може да се действа по-бързо, да се може да се действа по-рано. Защото трябва да а, сме бързи. А, а, по-настоящем минават 10 месеца преди да се забрани ново открито вещество. Достатъчно бързо ли е това? Това е въпросът. След това мярката трябва да е пряко приложима, т.е. да не трябва да се транспонира на ниво национално законодателство, но стига това да е възможно от правна гледна точка и да има планове за актове за приложение. Може да има мерки по спешност, без да се изисква оценка на риск. Второ, пропорционалността на подхода – Както може би знаете, множество психоактивни вещества имат съвсем легални употреби. И така трябва да можете да продължат да се използват за легалните си приложения, като същевременно се предприемат мерки, за да не се използват като наркотици. Т.е. санкциите трябва да отговарят на риска. Що се отнася до преговорите на този етап, приветстваме бързото приложение, приемане е, в Европейския парламент на двете резолюции от април миналата година, нещо, което показва желанието на Европейския парламент действително да се разработят ефективни мерки по новите наркотици. Така ще се засили действието на системата, която ние предлагаме, благодарение и на вашите изменения. Така че ние сме съгласни с повечето изменения, представени в резолюцията и очакваме да ги обсъдим в повече подробности в тристранния диалог Както бе съобщено от представителите на Латвийското председателство, в съвета все още има затруднения. Все още няма споразумение по предложения регламент, а преговорите по директивата още не са започнали. Разбираме някои политически трудности за някои държави членки, но същевременно въпросът е доста спешен. Затова чрез председателството се обръщаме към държавите членки а, и подчертаваме, че настоящото предложение съдържа и възможности за гъвкавост. Парламентът предлага да има и предпазна клауза. Тя също трябва да се спомене. Ще продължим да работим със съвета, за да помогнем на председателството да намери добър общ подход до края на работата си. И тук искам да поздравя Латвийското председателство за това, че дава приоритетен, приоритетна тежест на тази тема. Надявам се, че ще успеем да намерим добър компромис, защото наистина би било добре да се справим с този сериозен проблем на незабранените психоактивни вещества. Ще се радвам да преминем към тристранния диалог, за да говорим по конкретните подробности. Благодаря. Благодаря, господин Сорека, господин Герц, европейс... директора на Европейския център за наблюдение на наркотиците и наркоманиите. Заповядайте. Yeah, много благодаря. Уважаеми евродепутати, колеги от комисията и от латвийското председателство. Нямаме много време, така че аз ще се спра на регламента, което е най-важното всъщност за моята агенция и особено двете правни основи. Най-важното тук е процесът за оценка на риска и за рано предупреждение. С оглед на нашият опит, опит до момента и връзката ни с Европол и с е, лекарствената агенция, можем да твърдим, че от години вече сме в контакт с тези две организации, както и с научния комитет, който ни предоставя своето становище въпреки трудностите, които съществуват за момента, всъщност имаме много успехи поженати до момента. Ние сме всъщност сред най-информираните в световен мащаб за това какви психотропни вещества, нови вещества са измислени, как са пласирани на национално равнище и как можем ние да реагираме, за да бъде заплахата за живота и здравето на европейските граждани под контрол. Това, разбира се, се дължи до голяма степен на инициативите и на системата за ранно предупреждение, както и за съдействието с различни научно-технически и университети и, уни, и институти. Нека да ви дам някои данни за това. Има 450 вещества, които са под наблюдение и от тях 350 са на пазара от 2010 година на сам. Това поражда много по-голям брой данни, които трябва да бъдат под контрол. Данните произхождат от 30 държави, а и от много изследователски контрагенти, с които си взаимодействаме. Те трябва да бъдат анализирани и това не е лесно с оглед само на броят на тези вещества. През 2014 година 101 нови вещества бяха под наблюдение в Европа за първи път. През този период проведохме 6 проучвания на вещества, които са свързани с 200 смъртни случая и 700 несмъртни и несмъртоносни случаи на интоксикация. Всичко това показва всъщност колко е важно да имаме обща система за обмен на информация. Преди нова година бе вдигната тревога, така да се каже, за така наречените таблетки пара, параметоксиметамфетамини. Всичко това, както виждате, е голямо предизвикателство за изследователите, а и за правоохранителните служби. Защото техните потребители могат да бъдат склонни към насилие и това е съответно важно за тези, които работят в правоохранителните, но и в болничните заведения. Както вече чухме, голяма част от всички тези вещества произхождат от Китай. Много доклади вече са на наше разположение, от чето съдържание вадим изводи за рискът, който тяхното потребление представлява. Тези нови психотропни вещества – могат да бъдат подложени на контрол единствено с общо действие. В този смисъл регламентът се явява от изключителна важност. Този регламент ще окаже благотворно влияние върху общият процес за оценка на въздействието. От всичко, което знаем до момента, можем да извадим извода, че проактивното поведение е за препоръчване и това не е достатъчно ясно за момента. В член 5, например, няма нищо по този въпрос. за да може събраната информация да произведе реални резултати във възможно най-кратки срокове. Както ви казахме, има 450 нови вещества, 350 от които са отчетени от 2010 година насам. Какво трябва да направим от тук на сетне? да идентифицираме новите вещества, след това да информираме възможно най-бързо националните правоохранителни органи, както и правонаказателните такива. Всичко това за момента е предвидено като съдържание в член 5. Разбира се, трябва да се разпишат и нови препоръки за разпространение на събраната и информация. Това може да бъде постигнато, ако включим ясен текст в член 5 и така смятам именно, че трябва да постъпим, за да създадем в националните държави и членки индивидуални системи за бързо реагиране изискването за контрол на всички тези вещества и оценка на риска трябва да бъдат сред задължителните изисквания преди въвеждането на тази система за ранно предупреждение. Информацията и общата база данни, с която всички ще разполагаме, ще бъдат също в помощ. И накрая мога да ви кажа, че общата база данни, с която разполагаме вече от няколко години, е от изключителна помощ. За съжаление обаче тази система вече не е достатъчно оперативна за контрола на този все по-нарастващ брой вещества, които непрекъснато се появяват на пазара. Следователно, държавите членки трябва да поемат своята част от задачата. За съжаление обаче това е общ проблем, световен и глобален, следователно тези национални системи трябва да бъдат в близък контакт една с други, една, една с друга. Благодаря на комисията Либе за подкрепата, но за съжаление мога да ви, трябва да ви кажа, че бюджетът ни бе допълнително урязан, въпреки че ясно казахме, че им нямаме достатъчно инфраструктура, за да изпълним това, което сме си поставили. Така че надяваме се, че през, при следващото гласуване на бюджета този път за 2016 година това ще бъде преодоляно. Благодаря ви последния от шестимата оратори, представителя на Европол, който отговаря за оперативна дейност, но преди да ви дам думата, ще ви помоля наистина да бъдете по-кратки. Зная, че говорихме за по-така широка времева рамка, но почнахме за закъснение поради е, забавенето след е, обмена на мнение с госпожа Юрова, а а е, в 5 часа ще дойде господин Тимерман за под, подобен обмен на мнение. Така че ще помоля всички колеги и е, докладчите в сянка да бъдат много кратки, защото ще трябва да е, свършим на време. Е, господин Гелмат, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, уважаеми члени на комисията, докладчици, колеги. Благодаря за поканата. Ще се опитам да откликна на молбата ви и да бъда кратък, като само ще се спра върху е, ролята, която играе Европол в борба с организираната престъпност. Много неща бяха споменати, но само от е, е, гледна точка на организираната престъпност да ви дам няколко цифри. 25% от всички случаи, стигнали до Европол, са свързани с наркотици. 4400 е, с нови такива вещества. В факта, че финансирането

Е, чрез, е, е, чрез продажбата на такива вещества се финансират други форми на престъпност, организирана престъпност също заслужава нашето внимание. Говорихме тук за сътрудничество, няма да повтарям това, но 14-та година само от гледна точка на Европол ние подмогнахме 6 високопрофилни разследвания, близо 1000 онлайн магазини продават такива вещества, нови психоактивни вещества, което дава картина за активната ситуация. Заедно с Европейската обсерватория, обсерватория се опитваме да дадем актуална информация на държавите членки но важно е също така да имаме, да разполагаме на европейско ниче с съответните законодателни инструменти по темите, които обсъждахме днес така че за двете, по двете законодателни е, предложения ще ви е, представя е, накратко техническо и професионално становище по някои елементи. По предложения регламент за NPS, за новите психоактивни вещества, приветстваме предложението на комисията и на парламента, това, че те запазват Европейския център за мониторинг и Европол в центъра като източници на информация, за набиране на информация, колкото за забиране на данни, смятаме, че трябва да се обърне повече внимание в текста на регламента на процедурата за е, събиране на информация. Би трябвало да дефинираме достатъчно точно кой ще събира информация, какви данни са нужни и да се разпишат явно задължения, правила, процедури и срокове за докладване. Мисля, че това трябва да, бъде, да залегне много е, сериозно. Сега, комисията, абсолютно необходимо е комисията да в е, комисията има достатъчно яснота за това как ще се е, оценява е, и претегля ситуацията и особено когато няма достатъчна информация и когато възможния риск не е е, поставен е, на съответно място на скалата на риск, особено при новите, ново идентифицираните вещества. Колкото до съвместния е, доклад, е, той ни е нужен е, очевидно и ще следваме дискусиите в съвета е, ще се ангажираме с мнението, което ще е, бъде е, прието, но за да ускорим процеса и обмена на информация, предлагаме, смятаме, че ние, за, наш, за нас за предпочитане е вариант С. Колкото и до предложението за директива за определене на веществата, за нас е много важно и това, поради е, значимия ръст е, е, на разпространение на новите психоактивни вещества, необходимо е да разширим приложното поле на рамковото решение на съвета, за да се бъдат включени и новите психоактивни вещества. И накрая работата по директивата е от особено значение, т.е. да се доведе до край тази работа е от особено значение за нас. Държавите членки се сблъскат с много правни е, препятствия, когато е, разследват нови вещества и е, стъпват единствено върху медицинските закони, така че такава директива ни е много нужна. В заключение, убедени сме, че преговорите могат да стигнат до, е, доведат до едно съгласие по текста за регламент и можем да ускорим и процедурите и е, също така да е, отстраним недостатъците, които вече сме установили. Проекто регламента, надявам се, че може да бъде финализиран в разумни срокове. Разумни срокове. Под разумни срокове разбирам тази есен. Е, колкото до отсъствието на правни инструменти, за момента е, не виждам възможност за Европол, както и за е, точките за контакти да подпомагат държавите членки в това отношение. Е, с е, удоволствие мога да предоставя някои бележки в писмен вид на докладчиците. Госп... Благодаря, господин Гамърт. Благодаря и за разбирането, което проявихте. Сега трима от е, докладчите всяка иска да се изказват. Госпожа Хет, госпожа Андерсен и госпожа, госпожа Себелос двамата докладчика, които ще отговорят и с това приключвам, закривам списъка. За тримата докладчици в сянка давам по две минути и е, една, по една минута на докладчиците. Е, това е единствен начин да е, се вместим до 5 часа. Благодаря. Госпожа, благодаря. Както бе казано, ние гласувахме е, още преди година, за да бъде поставен на ДВД този въпрос, така че доста време мина преди да, е, това да се случи. Ние приветстваме е, това, че председателството поставя ударение на този въпрос, но сме много притеснени от това, че такъв важен въпрос, за такъв важен въпрос бе нужда толкова много време да се вземе решение. Имам чувство, че ние говорим а, на стената а, и а, от толкова години се а, е, говори за злоупотреба с наркотици. През последните години разрастването е огромно в Швеция. Млади хора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 особено след злоупотреба с синтетични на дрога. Би трябвало да си сътрудничим в максимална степен, за да предприеме бързо мерки, да внасяме съответните забрани и колкото е възможно по-бързо съвета трябва да приеме позиция и да свърши, да приключи с преговорите, за да започнем да действаме. Е, не трябва да е, се оказва, че не, не можем да действаме, понеже са ни вързани ръцете от е, законодателна гледна точка. Това е огромна отговорност, след като хора умират. Трябва наистина да се захванем с работа. Благодаря, госпожо Хет. Госпожа Андерсън сега. Споделям тези, тази фрустрация в резултат на ограниченията във времето. Надявам се, че ще бъде прияти тези инструменти. Смятахме, че ще ще да стане това по време на италианското председателство, но не стана. И сега е, се надяваме това да стане по време на латвийското председателство. Не можем непрекъснато да прехвърляме тази топката от едно председателство на друго. Това е, е, създава доста недоволство. Само в Северна Ирландия има 20 и 37 семейства, членове на които са починали е, в резултат е, на ползването на тези законни стимуланти. Е, имам въпрос дали системата за ранно предупреждение, аз слушах внимателно всъщност това, което се каза, 130 е, е, вещества се е, следят и тъй като системата за мониторинг е такава добра, системата за оценка също функционира добре, чух всичко това. Но боя се, че всичко това е твърде оптимистично по отношение на системата за рано предупреждение. Не може 57 души да загине, да умрат 20 в Северна Ирландия, 37 в, 37 в Британия, в Великобритания Великобритания при наличието на система за ранно предупреждение, която уж действа добре тези едно от веществата, което бе идентифицирано като легален стимулант на пръсканите череши е един от, едно от веществата. Питам се дали мислите по тази система за ранно предупреждение и защото не съм съгласна, че тя си върши работата, че е достатъчна. Благодаря. Госпожа Сабалос, благодаря госпожа председател. Поех тази тема от е, свой колега от Швеция, от моята политическа партия и очаквам да работим по правния въпрос. По... който трябва да е, взема превес, когато говорим за здравето на хората, а не съображенията свързани с вътрешния пазар. Няма каквито и да било аргументи, които да защитят ам, мерки, ам, основани не на съображения за здравето, а за пазара. Има минимални разпоредби за борба срещу трафика срещу, с нови наркотици. В прембил 1А се казва установяване на общи минимални изисквания в Европейския съюз за наказуеми престъпления, свързани с трафик на наркотици, които биха могли да доведат дори риск за общественото здраве. Мисля, че това не е крайният етап, а трябва да е начален етап. На, в английския вариант се казва в крайна сметка, но това не трябва да се разбира като на, а, края на етап. Благодаря, госпожа Сабалос. Вземаме предвид това, което казахте. Благодаря. Докладчиците имат е, е, думата. Благодаря. Добре дошли на латвийското председателство и много се радвам, че се заемате здраво с е, това досие. Сега обаче, от друга страна, като слушах други изказвания, съм много недоволна, защото научавам, че няма консенсус в съвета. Всички се оплакваме от нея, но днес чухме на какво се дължи. Дължи се на това, че нямаме доказателства и тъй като това са нови психоактивни вещества, анализите са бавни, дълго време траят и така нататък. Времето не ни е съюзник, нито на изследователите, нито на нас, а пък още по-малко на младежите, които умират заради тези психоактивни, заради тези наркотици. Затова смятам, че трябва да окажем натиск, защото тук определено сме на губещата страна везната. Благодаря. Господин Бони, благодаря ви много за това, че участвахте в това заседание. Благодаря ви много за направените предложения във връзка с определени конкретни членове в регламента. Добре е да ги разгледаме, да видим как можем да ги приложим. Съгласна съм, че трябва да има гъвкаво решение. Ни е необходим пакет и регламент и директива. Необходими са ни ясни доказателства, необходима ни е оценка на риска и система за ранно предупреждение. Най-важният въпрос е свързан с правното основание. И тук трябва да не забравяме, че здравето, общественото здраве е основна ценност. Правното основание има за цел да се изготвят най-добрите мерки. Най-добрите решения. Нашите решения тук в парламента са свързани с това. Ще имаме възможно най-добри инструменти за борба срещу наркотиците. Обсъждаме нещата в момента с държавите членки. Това е в отговор на казаното от колегите от Латвия. И трябва да се помни, че не само основната цел е важна, но и това, че мерките трябва да са приложими и конкретни. И в тази връзка, ако искаме да се борим за тази ценност за общественото здраве, трябва, може би, да имаме допълнително правно основание. И така тук трябва да се зададе въпросът, кое е по-добре? Да позволим да се разпространят нови, непознати заплахи и да говорим за здравето като цяло или да се забрани или ограничи в някои ситуации онова, което е непознато – и което според мен е много опасно за младите. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха в това заседание. Благодаря за разбирането, за сътрудничество. Сега трябва да преминем към следващата точка от дневния ред, която е размяна на становища с господин Тимерманс, първи заместник председател на комисията. Предавам председателството на господин Морас. Thank you.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 Okay, colleagues, if you um, take your... Колеги, ако обичате, займете местата си, за да започнем. С удоволствие сега ще обменим мнение за първ път с господин Франк Стимерманс. Колеги, моля, заемете местата си. Нека да не се бавим, нямаме много време. Смятам, че това ви е наясно. Затова, ако обичате, нека да се... да започнем. Първа размяна на мнения с господин Франс Тимерманс, първи заместник председател на Европейската комисия, отговарящ за по-доброто законотворчество, между институционални отношения, върховенство на закона и харта на основните права. Това е официалната му титла, но той е всъщност е, комисарят, който отговаря е, за ресора на нашата комисия и ние с нетърпение очакваме да се срещнем с него. За първ път ще обменим мнение с структуриран дебат. Първо ще дадем думата за въпроси на координаторите. Малко увод от името е, ще направи господин Тимерманс. След това ще има кръг от въпроси от депутатите. Един от въпросите, на които ще се спре Франс, доколкото знам, е реакцията на комисията към мнението на Европейския съд за Конвенцията за защита на човешките права. Портфолиото, което вие управлявате, господин Тимърман, е толкова огромно, защото вие имате задачата на наблюдавате една огромна област. Много от колегите ми дори не са наясно какво точно включват всичките ви задължения. Затова е много добре, че ние ще обменим мнения днес за пръв път. Интензивен е периода, времето е наситено, с удоволствие ще разговаряме сега с вас и ви давам думата. Благодаря, господин председател, благодаря за това, че ме каните във вашата комисия. Знам, че това не е първата ви обмяна на мнения и имахте дълъг дебат, така че милостиво ще бъда кратък и ще се опитам да допълня каквото имам да кажа в отговор на въпросите ви в последствие. Аз днес присъствах на мемориална церемония за жертвите на нападенията в Париж на Еврейската асоциация – и много вълнуващ бе този момент. Искам да подчертая нещо, което за мен е истински важно за нашите общи стремежи. Аз лично считам, че не може да има Европейски съюз и не може да има европейска интеграция, ако е, малцинствените ни е, съграждани е, живеят в страх, така както се случва сега във Франция и в е, Обединеното кралство. Е, в такъв случай няма да има бъдеще за Европа, защото ако евреите считат, че за тях няма бъдеще в Европа, тогава няма бъдеще и за Европа. И когато говорим за основните права, става дума за сърцевината на Европа защото основата, основното в Европа не е общия пазар, не е в Европа. Основното е изграждането на една, е, един законов съюз, който да предотврати връщането към миналото, когато бяха избити милиони хора. И когато а, се случат кризи на нашия континент, ние е, инстинктивно търсим някого да обвиним, някой друг. И евреите са първите, които биват обвинявани, преследвани, страдащи и днес те продължават да страдат. И цивилизацията на европейската интеграция е начин да контролираме тази, това, този склонност на човечеството да търси виновниците другаде. И ако не можем да предотвратим тази е, традиционна реакция да се създава напрежение и ние няма да стигнем до никъде. Затова искам да подчертая, че това е основен момент. Когато говорим за основни права, това не са някакви странични теми, не е една добавка към другите неща. Това е основната предпоставка за изграждане на общ пазар, за създаване на общата валута, еврото, за създаване на европейска политика във всички области, в които възнамеряваме да го направим близките години. Затова трябва да бъдем много точни, трябва да бъдем много ангажирани, защото предизвикателствата, пред които се изправяме, е, разбира се, всяка отделна държава има задълженията да осигури сигурност на своите граждани – и когато ние имаме предизвикателства на това ниво днес, основен проблем е да се, разбира се, предостави сигурността, но ние трябва да и да помагаме на страните да правят това, но и да опазваме върховенството на закона. Не може да има компромиси с върховенството на закона. Каквото и да правим, то трябва да бъде в рамките на закона, ако искаме да спечелим идеологическата битка с тези, които считат, че нашите общества са устарели и ние, и те трябва да бъдат премахнати, т.е. мнението на фундаменталистите. Та, основните права са основата на изграждането на Европа и основната ни възможност да се борим с тези, които прегръщат културата на смъртта и които са готови да ни избиват, защото не сме съгласни с техните гледища. И когато днес в комисията обсъждахме този въпрос, когато се опитваме да помогнем на страните членки да приемат и изпълняват мерки за защита на сигурността на гражданите си, ние ще направим, ще предложим това, което е по възможностите на комисията – а и парламента също има задължения да намери решение на въпроса с регистъра на данните на пасажирите. И аз знам, че вие сте ангажирани, имате голяма воля от страна на парламента да работите с ресорния комисар, за да се предвиди съответното, предвижи съответното досие. Има намерение да се възползваме от възможностите е, на Шенген и да се засилят възможностите на Шенген, да се е, подобри сигурността на нашите граждани. И Шенген е част от решението, нека да подчертая, това не е част от проблема и ние имаме нужда от е, засилване на Шенген, за да посрещнем нуждите от осигуряване на сигурност в нашите страни. Също въпроса с прегледа на законодателството за защитата на лични данни. Също вашия парламент може да допринесе, когато придвижи досието. Това е нещо, което искам да подчертая също така. Освен това, няма нужда да се сменят правомощията на ниво национални страни и е, европейски институции. Страните членки имат основна отговорност за сигурността на своите граждани, но ние можем да помогнем за обмен на информация, да създадем рамка, форуми, в които те могат да се срещат и да обменят информация по-лесно и ще направим всичко възможно, за да можем да се справим с предизвикателствата пред нас. А присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за човешките права, вие знаете, че това не е само задължение е, по силата на договора, но и в е, политическата програма, която президента на комисията Юнкер изложи пред парламента, е, се предвижда е, да се отчете и е, решението на съда с цялото уважение към тях, да анализираме тяхното решение и съответно да реагираме, за да видим как ще се движим по този въпрос по-нататък. Имаме политическа воля и ангажимент Европейския съюз да стане страна по Европейската конвенция за човешките права. Това, този ни ангажимент не се е променил. С това, господин председател, ще приключа за сега и очаквам да чуя въпросите към мен благодаря ви. чрез този ваш подход вие очертахте някои от основните там. И, и сега депутатите ще се задълбаем в тези теми, като защита на данните, Шенген а, и правата на човека. А, колеги, а, 24-ма са се записали за изказвания, така че затварям възможността за записване и тези, които искат да бъдат включени, ще трябва да приемат моите извинения, защото искам наистина да имаме достатъчно време, за да имаме плодотворна дискусия с нашият заместник председател на комисията. И така ще ви помоля да се вместите в минута и половина-две, за да има наистина плодотворен характер нашата дискусия дискусия. Започваме с координатора на НП Моника. Господин председател, господин комисар, първо благодаря за това, което ни казахте, в частност това, че подчертахте, че само при наличието на сигурност е възможно да имаме свобода и да се радваме на живота, който имаме в Европейския съюз и особено е, за хора, които са в, при конкретни обстоятелства. Имам въпрос относно анализа на данните. До сега е имало случаи, в който е, сме разполагали с данни, те обаче не са били обработени или анализирани надлежно и това не е позволило да се постигне своевременно превентивно въздействие върху конкретен случай. Така, по отношение на идеите за споделянето на данните в регистра за пасажирите, дали според вас чрез Европол можем да подобрим по анализа на данните, като споделяме тези данни. на второ място, конкретно за Шенген. Този въпрос е за разширяването на границите на места, където нивото на заплаха е особено високо. Какво смятате за пакета от мерки относно контрола на границите и тъй наречените интелигентни граници. Биркет за социалисти и демократи. Извинете, аз ще дам времето си на Мари Лоренстън. Благодаря. Искам да изразя положителното си настроение, породено от е, изказването по отношението на правата на човека и състоянието им в резултат на терористична атака. И уверенията, че въпреки кризата тези права нямат, няма да пострадат, уверенията, които ни давате в този смисъл. И така, вече е, е казано в уводната част на становището на съда, че методът е важен. Вие сте нов вице-президент. И искам да ви попитам следното. Аз ви слушах внимателно и в много случаи е, се казва, е до тук свърши мандата на предния комисар, сега започва мандата на комисаря Аврамополис, който отговаря за координацията на антитерористичните мерки. А вие как мислите, може ли да няма такава тясно отграничение на мандата, предвид на всичко, което ни е, заслужава тези неща в интернет? Как смятате вие да се е, организират нещата, така че във всички документи и в дейността на всеки един от комисарите да се взимат предвид правата на човека. И сега в частност за регистъра на пасажирските данни. Това е приоритет. Чухме такова уверение и от председателството, което е у Латвия. Много ни тревожи този въпрос, защото там има слаби моменти в този регистър и е ясно, че е, механизмът е, за този регистър се нуждае от преосмислене. Ще се отчете ли при това преразглеждане установището на съда е, и други случаи, касаещи правата на човека? И има ли някакъв план график, кога може да получим а, този график? И има и някаква неяснота. Дали а, този а, регистър за пасажирски данти няма да се превърне в някакъв вътрешен, само за Европа? И а, тогава ще, как ще се съчетая това с концепциите за Шенген? Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че особено насърчаващо прозвуча това, че в момента Европейската комисия разглежда не само необходимото законодателство, но и онова, което е станало ненужно, защото съкрещаването на бюрократичните практики също е един свеж поглед към желанието за по-добро законотворчество. И в този а, аспект а, търси се решение за а, миграцията от трети страни и търсенето на обежище, разбира се. А се оказа, че някои държави членки не спазват а, основни моменти в защитата на правата на, е, човеш, на човека и а, е, осигуряването на съответните условия. Те не изпазват правилата и други понасят последиците от това. По отношение на мигрантите и търсещите убежище и аз за това казвам неведнъж, че е необходимо да се преразгледат е, системите за даване на статут на убежище в редица държави членки и ужасните условия, в частност всъщност в които а тези хора са принудени да пребивават и оттам търсят решение на въпроси си другаде. Много са важни въпросите, защото а, те касаят нашите отношения с а, избирателите ни и с Европейската комисия. И сега нямам търпение да продължим да работим с комисията, както по въпроси, които поставих в моя доклад за регистъра за пасажирските данни и вашите идеи. Всички наши граждани, както казахте и вие, трябва да се радват на е, сигурност и на пълно да се ползват с правата на човека в е, лицето е, на сегашните кризи, свързани с тероризма. От името на Липе, на, на Алде. Благодаря, господин председател. Радвам се на вашето изказване. Ще се радвам да работим и напред. Както знаете, неотдавна нашата политическа група е изпрати писмо до президента Юнкер, като поиска преразгледане на регистъра е, за пасажирските данни. За това беше много интересно, че вие днес по обяд направихте изказване точно по тази тема. От две години и половина стои а, това като очертана необходимост, но новото предложение трябва да е конкретно. Първо за това как ще се защитават личните данни и второ неодавна прието законодателство, което анулира директивата за защита на личните данни. И да искам да а, ми кажете как а, нещата в тази посока и кога смятате, че ще се приеме евентуално едно преразгледано предложение а, за законодателно реждане на тези въпроса. Утре ще разгледаме въпроса за правата на човека в Унгария. Както знаете, през 2013 година Европейския парламент публикува доклад за състоянието на човешките права в Унгария. Бяха очертани редица слабости. За съжаление, се установява отново необходимост да се проведе публично изслушване по този въпрос, което ще стане утре. Ситуацията с правата на човека не е блестяща не само в Унгария, но и в други държави. Дори след присъединяването им към Европейския съюз, някои се сблъскват затруднения в прилагането на копенхагенските критерии. За това Искаме уверенията на комисията за това как ще се гарантира спазването на правата на човека във всяка една държава членка. Какво ще направите по нашите препоръки относно изграждането на една такава комисия? Какви са инициативите ви за укрепване на спазването на правата на човека във всяка една държава членка? Благодаря ви. Корнилия Ернст за групата ГОЕ. Благодаря ви. Сега искам да кажа, че внимателно изслушах вашето изказване. Стори ми се обаче, че сте нов в тази си е, роля. В функцията си на координатор вие отговаряте е, за по-доброто законотворчество и отношенията между институциите. Това е доста голям обем. Може би не е лошо да ни кажете как това се превежда на езика на защитата на е, личните данни. Как ще а, може да обсъждаме този въпрос? А, по какъв начин а, да се поставят тези теми? А, какво ще стане, ако изпаднете в а, някакъв вътрешен конфликт между ваш, частите на вашия портфел? А, освен това, има и правила относно работа при закрити врати, което означава, че комисията може да реши, че нещо трябва да се разглежда при закрити врати. Ако разгледаме внимателно текстовете на нашите договори, ще видим, че това в противоречие е с принципа за прозрачност. Как смятате, че е необходимо да се уреди този тази неяснота в законодателен план. Трябва ли да си припомняме какво пише в договорите относно правилата за прозрачност и как да преодоляваме подобни конфликти? Това бе първият въпрос. На второ място има и а, законов текст, който урежда защитата на данните. Държави членки размахват в една ръка а, хартата за основните а, права и в същото а, време казват че могат да предават данни за пътниците. Това означава, че не можем ей така да въведем нови правила за регистъра е, за данните на пътниците. Трябва да има съобразяване, а не противоречие с хартата. Какво смятате по този въпрос? Какво е мнението и на комисията по отношение на съхраняването на данни? а, според нас това не може да се получи чрез Европейски регистр е, за пасажирските данни. Сега давам думата на представителя на Зелените. Ако ми позволите, ще говоря на холандски днес, защото това е и родният език на господин комисаря. Господин Тимерманс, атентатите срещу Шарли Ебдо – бяха извършени от двама души, които са, води, са били включени в войната в Сирия. Известни са били и на тайните служби. В атентатора в Марсилия също. Извършителите на нападението в Еврейския музей в Брюксел също така също беше е, известен убителя, убиеца на Теован Хох в Холандия. Той е бил следен от тайните служби. И ние, ако искаме да, бъде, да има повече сигурност в Европа, как можем да направим така, че в момента, в който има заплаха за идентати, да проследяваме хората, които се връщат от Сирия, Очевидно, знаем как се изказа вчера комисията и очевидно не сме готови да реагираме на подобни терористични заплахи. Та в такъв смисъл ме интересува как очаквате да работите за подобряване на опазването на границите, защото съществуват хора или, да, хора, мъже, ще кажа, които пред притежават такива паспорти и е, нямат нужда от това да бъдат е, контролирани на границите. И до този момент никой не е в състояние всъщност да ни каже какво ще правим по е, регистъра за данните на пътниците с тези хора, които са познати на тайните служби. А също така е, има хора, които е, нямат право да пътуват. Има холандски джихадисти, които искат да заминат за Сирия, но холандските служби искат да, те да не бъдат допуснати. Как е, точно ще се случи това? Защо минават тези неща всъщност е, без да се реагира? Мисля, че е време вече да е, работиме и да реагираме също и на това, което се случва в Унгария. Благодаря. Малко поизпуснахме към края, но накрая за координаторите за ФДД Лора Ферара и с това ще приключим въпросите от координаторите. Лора, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Тимерманс, добър ден. Скорошните събития в Париж създадоха толкова голям отзвук в общественото мнение и имаше нещо като реакция, като след 11 септември, подобна бе тя в в Съединените щати бяха въведени нови закони, с които се ограничават правата на гражданите. Това беше грешка. Трябва да се сроточим върху принципа на прозрачност, върховенство на закона, за да може правното взаимодействие да работи. Не ни трябват нови инструменти. Чудя се какви действия биха могли да се предприемат, за да се постигне баланс между сигурността от една страна и защитата на правото на мобилност, както и защитата на основните права на гражданите. Също така, относно новия механизъм, който се предлага а, за да а, замени член 7 при нарушения на основните права от отделни държави членки. По-мек механизъм се предлага, който може да се окаже недостатъчен. Така че, според вас, трябва ли да се върнем обратно към член 7 или не? По тази тема също така смятате ли, че трябва да се разшири приложното поле а, на оценъчната карта по правосъдие, така че да се покрият и нарушения на човешките права в отделни държави членки? На следващо място, по отношение на политическия цикъл, който предлагате а, по време на изслушванията си, чудя се а, какъв ще бъде политическия цикъл за човешките права, дали това все още е ваш приоритет и как и възнамерявате да го приложите, какви право правомощия ще бъдат предвидени в него и по-специално ще включите ли представители на гражданското общество? Благодаря ви. Господин комисар, ако можете да разгледате тези въпроси на първо място, след това ще преминем към въпроси от депутатите. Благодарим ви. И аз ви благодаря. Мисля, че основният въпрос, който се очертава е, е началният въпрос на господин Ферара, именно как да се установи баланс между необходимостта да се осигури безопасност за гражданите, да има сигурност за тях и от друга страна това да не стане по начин, който ще подкопае върховенството на закона в държавите членки. Това винаги е и ще бъде а, източник на а, напрежение между тези два аспекта. Ясно е, че след терористична атака необходимостта да се постави на първо място сигурността винаги ще доминира в политическото пространство. Това е ясно, това е разбираемо и е разбираема реакция на едно общество, което се чувства нападнато. И това е политическата реалност. Нашата задача е да се уверим, че тази реакция ще бъде формулирана особено в европейските институции, които са призовани да подпомогнат в даването на отговори, т.е. това да стане по начин, който да избегне подкопаването на основни ценности, основни права. Това е моята роля, за това съм тук и ще се опитам да го постигна. В тази връзка като, като комисия ние ще изготвим своя принос към Европейския съвет през февруари. Имаме вече някакви идеи. Обявили сме плана за повишаване на вътрешната сигурност в Европейския съюз. Този план се предвижда за месец май. Не предвиждаме промяна на графика, но ще видим как може да се подготвим за Европейския съвет, така че да подсилим областите, в които вече сме активни. Госпожа Холмар зададе въпроса за повишаване на капацитета на Европол да анализира данни. Европол вероятно ще бъде в състояние да изпълни един подобен ангажимент, но въпросът, който трябва да се заде преди това и това е нещо, което някои от вас също засегнаха, че нашите държави членки, дали те се чувстват достатъчно удобно една спрямо от друга да споделят данни. Държавите членки искат ли да споделят помежду си данни? И това е нещо, по което комисията не може да предприеме действия, не може да го наложи. Това е въпрос на доверие между полицейските власти на държавите членки и между разузнавателните служби на различните държави. Мисля, че не би било от полза да кажем на държавите членки, сега и това ще го направим на европейско ниво, дайте ни правомощия, ние ще го направим. Това няма да е от помощ, по-скоро ние искаме да им да им помогнем а, да го осъществят помежду си. Ние не можем да принудим държавите членки да развият доверие помежду си. Това, което можем обаче да направим е, че ако липсата на доверие е следствие от страха, че данните могат да се загубят, ние да предоставим адекватни технически средства и гаранции, че данните няма да бъдат изгубени и няма да бъде злоупотребено с тях. Това са действията, които ние бихме могли да предприемем и съм сигурен, че хората в Европол си умират да подпомагат държавите членки при постигането на тази задача, но това може да се постигне единствено ако държавите членки постигнат споразумение, вътрешните министри се срещнат в Париж и си стиснат ръцете и кажат ще работим заедно, защото това е единствения начин по който можем да се изправим лице в лице с тази заплаха. Как ще повишим ефективността на защитата на външните граници? Мисля, че сега се осъществява или се подготвя предпроектно проучване за средствата, които могат да допринесат за постигането на тази цел. Мисля, че това проучване ще бъде представено до година, но нека да проверя въпроса и ще ви отговоря дали това може да се ускори като дейност. Това е въпрос, който трябва да се анализира много цялостно и подробно. Разбира се, в краткосрочен план има някои мерки, които могат да се предприемат аз не казвам, че при по-добра охрана на границите ще сме по, в по-голяма безопасност. Това не го твърдя. Не твърдя обаче и че няма да ни подпомогне при закрилата на гражданите. Смятам, че има нужда да се подобри работата на шенгенската система. Съществува нужда да се предостави сигурност на всички държави членки, като докажем, че сме способни да се справяме по-добре по границите си. И а, заплахата за нашите общества не идва само от тъй наречените чуждестранни бойци, защото някой си по някакви странни причини решил да се бие за някаква кауза има хора, които сме си ги отгледали домашно, така да се каже. Но има и други заплахи за нашите общества. Ако погледнете подстрекаването и омразата, които се изливат в ушите на младите хора в Северна Нигерия, в Пакистан и на други места по света, наистина се налага ние да разработим много по-цялостен, по-всеобхватен подход, за да се изправим и да решим това предизвикателство, което ме води към една, един друг въпрос, който трябваше да спомена в увода си, основният, фундаменталният въпрос, който трябва тук да се зададе е как е възможно младите хора, които са родени тук, които много често родителите им са били родени в Европа, които повечето от тях са получили сносно образование. Те не са а, изпаднали в най-голяма бедност или в най-лошо социално състояние. Как се случва така, че такива млади хора прегръщат идеология, свързана с сене на смърт, отричат основните ценности на нашето общество и са готови да използват тези антиценности срещу обществата, в които са родени. Не следва ли да обърнем внимание на този въпрос? Отговора ми е, че трябва да обърнем внимание на този въпрос, като имаме широк набор от мерки, насочени към образование, към социално интегриране и към цял спектър от така, кораж в гражданското общество. Вие споменахте мерки за строгост, но и за ограничаване, но имам проблем с а, подобно нещо, госпожа Гомес, защото а, много от а, терористите, които са атакували в Европа, не са били в бедност, те не са били бедни хора хората, които нямат перспектива в обществото, това е въпроса, който трябва да решим. Простия факт, че младите хора от нашия континент, това са европейци, се присъединяват към подобни движения, те прегръщат философията на пророците на смъртта те отиват там, защото се чувстват, че принадлежат към една такава общност. Защо ние не можем да ги приобщим? Защо ние не можем да постигнем същото? Според мен отговора е в социалното включване, в социалното приобщаване, образованието. Не ме разбирайте погрешно. Ако трябва да се справим с този въпрос, трябва да имаме дългосрочен план, така че да гарантираме че ще постигнем това, което германците постигнаха успешно през 70 70-те години в Северна Ирландия, в Испания с баските и така нататък и така нататък. А именно да се а, създаде ясно разграничение между терористите от една страна и онези, които твърдят, че работят за отсрещната страна. Мисля, че ако се направи такова разграничение, ако ги е, изолираме от мюсюлманската общност, това е най-добрата стратегия. Разбира се, а, реп репресията винаги е необходима. При справянето с подобни индивиди е, трябва да се справяме с тях с всички налични инструменти в държавите членки, разбира се, в границите на върховенството на закона. Няма друга альтернатива. Това не може а, да а, стане като си стиснем ръцете, хванем се за ръце и пеем а, кумбая. Не може. Държавата, член, държавите членки трябва да разполагат с силни инструменти за справяне с такива лица. В същото време трябва обаче да предлагат а, перспективи на младите хора, които са изкушени да тръгнат по този път. Ние трябва да им предложим альтернатива. Силно вярвам в това и смятам, че а, действията на цялата комисия, на всички комисари трябва да са подплатени с а, тази идея, когато планираме за бъдещето. Разбирам въпросите по отношение как ще работите в тази нова структура. Вие сте първи заместник председател, имате хоризонтални отговорности по отношение на дадена сфера на действие. Аз а, отговарям за определени въпроси като други комисари. Например, когато обсъждаме с а, Йолова и Аврамополос различни елементи на това поле на дейност, ние гарантираме по този начин с тези дискусии а, кохерентно взаимовръзка между тези различни действия, така че действията ни да не а, отслабват действията на другия комисар. Така че според мен е хубаво комисарите да се събират на едно място и да се уверяват, че това, което правят, засилва действията на останалите в комисията, на останалите комисари. Закрилата на основните права и върховенството на закона е част от всичко, което правим, защото в противен случай лекарството ще е по-лошо от отровата, така че не бива да правим неща, които отслабват върховенството на закона в Европейския съюз. Сега за пътническите данни. Нека да бъда съвсем ясен. От време на време се позовавате на някакво съдебно решение на Европейския съд. Няма обаче такова съдебно решение за пътнически данни. Има съдебно решение за съхраняването на лични данни. Не бива да става объркване. И разбира се, има коментари, които се правят по въпроса за пътническите данни и те ще бъдат разгледани надлежно. Какво планираме да направим? Да прекъснем тази фрустрираща ситуация за всички засегнати лица, в която комисията казва, ето едно предложение, ви преглътнете го, а парламента казва, ние пък не щем да го преглътнем, не искаме да действаме с вас, и, а пък съвета се ядосва, че не му даваме резултати. Ние искаме да разкъсаме този порочен кръг и комисар Аврамополус ще говори с парламента как възнамеряваме да постигнем това. Той е поел ангажимент. Тоест, в момента, в който имате нещо, ще го обсъдите с Аврамополос. Искаме да прекратим този застой в отношенията и смятаме, че някои от вас не споделят това гледище, но според нас има добавена стойност в европейските пътнически данни ако имате индивидуална база данни, която споделяте с Съединените щати в държава членка, то тогава би трябвало да е възможно да се споделят такива данни и между европейските нации. На следващо място за имиграцията от трети държави и търсенето на обежище, депутата повдигна фундаментален въпрос. Ако не сте внимателни, ако не бъдат точни критериите и тяхното прилагане, тогава а, хората отиват на друго място, ако не ги третираме по подходящ начин. А, има някакъв смисъл в думите му, но не бива да има такава конкуренция, която води а, до положение, в което държавите членки, които се справят, получават най-големия брой търсещи убежище, за... а другите не мен Мо моето заключение е, че всички държави членки страдат. Надали има държава членка, която не е изпитала проблема на емиграцията, така че е крайно време да имаме цялостен подход към проблема за миграцията, защото съществува необходимост да се отработи въпроса за търсенето на обежище. Това е спешен въпрос, но чрез решаването на въпроса с търсенето на обежище трябва да внимаваме да не убием възможността а, за иммигриране, което ние искаме, което приветстваме, защото на нас ни трябва демографско развитие в Европейския съюз. Тоест тези два въпроса трябва да се съчетаят. Комисар Аврамополус полага много усилия в тази насока и ще изработим цялостен план, в който са включени и двата елемента в а, равенството. Единия не може да бъде решен без другия, защото ще нанесем голяма вреда на европейското общество, ако не измислим по-добра политика за търсенето на обежище, но ще нанесем също толкова голяма вреда, ако политиката за обежище доведе до невъзможност за иммиграция, т.е. ние да станем неприветливи и а, неприемливи за иммигранти, така че трябва да постигнем баланс а, в тази насок. На следващо място въпроса за Унгария. Това, което аз ще направя, и именно това според мен е ролята на комисията, ще използвам всички инструменти на разположение на комисията, за да разгледам конкретни проблеми, свързани с човешките права и с върховенството на закона във всяка една държава членка, която има такъв проблем, включително в Унгария комисията иска да гледа конкретни проблеми, иска да е прецизна. Знаем, че има такива конкретни проблеми, по които да работим в няколко държави членки, без обаче да правим генерализации, обобщения, които ще доведат до това някои държави, някои партии, някои трети държави да кажат първо шеф ни беше Москва, сега шеф ни стана Брюксел и в крайна сметка това създава една инерция, която не допринася за подобряването на върховенството на закона. Ще последвам примера на Макс Амостул, който ме е научил да бъда много прецизен, много точен в анализирането на ситуация и ако имаш анализ на ситуацията, държавата членка не иска да реши проблема, тогава се изправяш пред обществеността и а, предвиждаш последващи действия. Именно по този начин аз бих искал да действам в случая на Унгария и всяка друга държава членка, в която а, това е необходимо. Uh, uh, Защитата на личните данни. Какво да говорим за това? Вие вече обсъждате този въпрос и днес сте го обсъдили с комисар Юрова, ако не се е, лъжа. Председателят казва, да, господин комисар, не само ги обсъдихме, а и е, доста, доста мнение изказахме. Ние, вие казвате, че ще бъдете тук само до 18.30, е, за това нека да се възползваме от е, времето. 23 души още искат да се изкажат. Добре, ще спра. Сега му ще е, е, цитирам Чехов, че краткостра е сестрата на таланта. За това, нека да ви кажа, че е, ще се върнем на темата е, е, Унгария. Депутатите много се радват на вашата точност и вашата конкретност. Същото научихме и госпожа, от госпожа Юрова днес. Та, колеги, сега на следващия кръг от изказвания моля. Минута и половина в 18.30 трябва да приключим. Ако са любезни преводачите, ще получим още 5-10 минути. След това ще има коктейл от е, групата от Комисията по граждански и права и свободи. Ако не искате да отидете, сте свободни, но доколкото разбирам искате, нека да приключим до 18.30. И сега давам думата на е, депутатите, господин Шадовски. Уважаеми господин комисар, благодаря за вашето изложение, което беше много страстно, много силно, подобно и на вашето изслушване. И вие не ме разочаровате сега. Сега, конкретно, господин комисар, в парламента ние говорим много за държави, където не се спазват правата на човек. Аз вчера пътувах до Норвегия. Там има случаи на деца, които са отнемани от семействата им. Примерно семейството Михалак, чешко семейство, което е лишено от правото да отглежда децата си. Обвинени са в сексуално насилие над тях, но без да са представени доказателства. И сега майката няма право да е, ги задържа при себе си. Случва се същото и с семейство от Чехия, от Полша, от Естония – това са евро... граждани на Европейския съюз. Те имат европейски паспорти. Какво може да се направи, за да се избегнат подобни случаи? Благодаря, че се придържате към времето. Господин комисаря ни уведоми сега, че 18.30 абсолютно трябва да излезе от тук, защото ще лети по-късно. Така че, моля, минута, минута и половина изказване. Софи Интвелт. Благодаря. Господин комисар, съвсем набързо. Вие говорихте за правова държава, за върховенство на закона, за основните права. Това са основната сърцевината на Европа, така е. Но защо тогава трябва само да се ангажираме с мека дипломация и вътре, така наречена, в Европейския съюз. Ние прилагаме тези приеми с трети страни, а примерно в случая с Унгария би трябвало да имаме малко по-твърди, по-задължаващи инструменти а, можем да се отнасяме по същия малко по-твърд начин и с страните кандидатки. Смятаме, че досието и предлагането за, предложеното за регистъра за пътническите данни е достатъчно балансиран, но в края на краищата тук не се предвиждат само меки в кавички мерки. И като се има предвид какво е положението със сигурността в последните дни, предполагам, че ще упражните натиск над холандското правителство – които всъщност сега блокират присъединяването на Румъния и България към Шенген, а ние имаме нужда от тези страни, за да се подсили границите. Благодаря. Следващия. Заповядайте. Благодаря. Много бяха, ще е интересно да следя и въпросите и отговорите. Но искам да се върна на въпроса, който повдигнахте в първото си изложение, а именно ратифицирането от Европейския съюз на Конвенцията за човешките права. Аз внимателно изчетох становището на съда от 2013 от декември. И е, там се цитира е, член 344 за външната политика и отбрана. Обаче, според мен, има един огромен проблем тук, свързан с това доколко институциите на Европейския съюз са готови да споделят е, правомощията си в, в областта на човешките права е, с съда в Страсбург защото сега за пръв път в Европейския съюз в голямо решение пренебрегва мнението на генералния адвокат, който е, е, се е произнесъл за ратифицирането и поддържа споразумението, което е било постигнато на ниво съвет. Е, всички 28 страни членки е, са е, готови и поддържат валидността на процеса на ратифициране, а Европейския съд се произнесе абсолютно твърдо да не отстъпваме, да не се дава възможност на европейските институции да споделят своите правомощия по е, човешките права. Пет години отне процеса на преговори. И как си представяте вие как ще се развие във времето е, процеса на преодоляване на, този, на това огромно препятствие, формулирано от е, Европейския съд? Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми зампредседател Тимерманс, през феврари 2014 година Европейската комисия представи първия по рода си доклад за състоянието на борбата с корупцията в Европейския съюз, а през март 2014 година предложение за общоевропейски механизъм за върховенството на закона. Тези две инициативи на предишната комисия имаха за цел да покажат, че е неприемливо, която и да е държава членка на Европейския съюз системно да руши целостта, стабилността и функционирането на институциите и имаха за цел да избегнат двойните стандарти, прилагани върху някои страни, като България, по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията. На 16 декември 2014 г. съветът взе решение предложеният механизъм за върховенство на закона да бъде заменен от диалог осъществяван веднъж годишно и основаващ се на принципа на обективността, недискриминацията и равното третиране на всички държави членки. Този диалог е предвиден да е надпартиен, основан на доказателства, но и да уважава националните идентичности на държавите членки. В този контекст бих искал да попитам Създаването на диалога и реалното отхвърляне на предложението на Европейската комисия за механизъм за върховенство на закона ще доведе ли до премахване на механизма за сътрудничество и проверка за България? Не смятате ли, че е време този механизъм за България да бъде премахнат, имайки предвид, че е доказано неефективен? Ще продължи ли също новата комисия да публикува доклади за състоянието на борбата с корупцията в Европейския съюз, което би показало цялостната картинка в Съюза, избягвайки фокуса върху отделни държави. Благодаря. Благодаря, колеги. Някои колеги чакат отдавна да се изкажат, но реда няма нищо общо с преференции някакви. следващи е Ана Гомес. Извинете. Господин комисар, аз съм убедена, че комисията може да направи нещо на практика да тласне държавите членки към споделяне на разнователна информация. И какво смятате, че е възможно да направите в усилията си да няма дублиране на работата и да няма а, бюрокращина, да не се допуска тази а, фрагментация на разнователните служби в държавите членки. Аз бях шокирана. В момента се установи, че има такава в Генерална дирекция Санко, в ЕКО, в СЕН и СИДСЕН има две паралелни служби и те почти не си говорят колко души могат да следят, например, какво пише в социалните мрежи на арабски. Ще се шокирате. И какво а, става с този регистър а, за пасажирите? Какво а, мислите, че може да се получи от там? Какво може да излезе, което френските служби да не са знаели или да не са могли да научат по друг начин? Искам просто да се изчисти а, тази бъркотия с 15 различни номера на пасажирите, но не бива в този регистр да се търси а, някакъв пенкилер. Обърнете се към а, частните полети в гражданската авиация. Това са частни полети, където а, има огромни дупки по отношение на нашата сигурност и те ще останат, ако не се действа. Благодаря. Мартина Андерсен. Ще се постарая да говоря кратко. Много ми се ще да кажа, но повечето теми бяха засегнати. Искам да ви е, върна към анализа, особено когато вие говорихте за а, е, Германия, за Северна Ирландия, за изолирането и, и то успешното изолиране а, е, като начин за успешното справене с тероризма, както вие се изразихте. И искам да ви кажа, че това означава и убийства, убийствата на защитници на човешките права, тайни заговори и други похвати за, за преодоляване на конфликта. 25 000 са затворниците, които са лежали по този повед затвори и аз съм една от тях. Ние сме представители от Шейн в Европейския парламент. Искам да се върнете обратно, да си направите добър анализ и да стигнете до корена на проблема и конфликта. Някои от нещата, които се говорят тук, не само от вас, това, което чуваме по новините и, комен... и от коментатори и за това как се препоръчва да се е, реши въпроса, очевидно са идеи, които няма да е, доведат до желан е, резултат. Да, благодаря ви. Знам, че имате предвид и за случая в Ковантри. Аксел Вайс. Благодаря ви. Искам да се върнем пак за Европейския регистр за пасажирските данни. Имаме такива предложения. Според мен цяла година ставаме свидетели на голяма доза гъвкаво страна на е, докладчика, когато се поставя въпроса за определене на нивото на сигурността. Имаше предложение, но струва ми се, че още не достига политическа воля за реализацията на тези предложения. И затова ще ви върна към ваше изказване който казвате, че държавите членки и, са а, под стрес, защото не знаят какво да правят. И ако не можем да постигнем решаване на въпрос чрез европейско регулиране, това означава ли, че се отвръщаме а, от европейското законодателство? Това не засяга ли един по-сложен въпрос за взаимното доверие между държавите членки? А и то в контекста на общата база, на която се опира това законодателство, защото се отнася до прилагането, то е, е необходимо, за да имаме европейско право. Е, и според мен е необходимо въпросът да се приема е, по-сериозно, не само с оглед на конфликти и кризи. Въпросът за доверието. Може да разглеждаме въпроса с субсидиарността и глобализацията, но аз оставам с впечатлението, че тези основни а, моменти трябва да се разглеждат по-гъвкаво, когато говорим за субсидиарността и трябва да а, излезем с реакция, особено по отношение на върховенство на закон. Благодаря, господин председател. Аз искам да се върна към въпроса за Шарли Ебдо и факта, че е необходимо да направим всичко необходимо. След 11 септември се сблъскваме с нов вид проблеми. Имам сега чувството, че повтаряме старите способи за справяне с тези проблеми. Нищо ново не се очертава. На практика малък е, малка е, слаба е редакци, е, реакцията. дали ще се осигури по-активна дейност по отношение на европейските агенции, когато говорим за разнователни данни, дали ще има повече в посока на съвместните екипи за действие. Неодавна се одобри един бюджет, който беше около 15 милиона евро и какво е необходимо, за да а, прилагаме а, общи мерки на европейско ниво. И също така в Белгия се установи, че има и продажба на оръжие, което не бива да се допуска дали ще помислим за въвеждането на а, общо европейско законодателство, за да не, не се допуска това. Госпожа Краца, благодаря а, господин Тимерманс. Като начало трябва да споделя изключителното удовлетворение, а, е, с което посрещнах думите ви за баланса между сигурността и правата на човека. Наистина подкрепям това ви виждане. На второ място за рационализирането и подобряването на качеството на законодателната дейност. На трето място как виждате работата ни по-нататък с нашата комисия. Искам да ви попитам какво мислите по отношение на вече започнатата законодателна дейност, която в момента е в застой. комисаря е, Жуева ни е, спомена за няколко такива случаи. И а, има такива документи, които някак си са стигнали в а, съвета и оттам нататък не се движат. А в духа на а, откритостта и прозрачността трябва да се излезе от тази задънена улица. Ако ме питате, а, не е европейския прокурор, а въпроса е от най-голямо значение. Други са ключовите моменти, за да се задвижи отново процеса. Госпожа Йорова ни каза, а, трябва да накараме съществуващи структури да прорабатят както трябва, преди да създаваме нови. И така имаме резолюция, в която искаме от комисията да се изготви стратегическа рамка и план с действие е, за правата на децата. А искам да знам по какъв начин ще се извърши координация на различните служби в Европейската комисия и дали наистина Европейската комисия ще проучи въпроса и ще довърши работата относно а, прилагането на, на Конвенция за защита правата на детето на ОНЕ. Благодаря. Добре дошъл, господин заместник председател на комисията. Аз е, малко ще се наложи да повторя думите на Мария. Тя почти ми издърпа е, черката изпод краката, но е, все пак нека да задам същия въпрос за спазването на човешките права и основните права е, за децата. Смятате ли, че ще се ангажирате с една реална европейска стратегия за защита на правата на децата във всички области. т.е. да има един хоризонтален е, подход, е, който отговаря и на вашите е, задачи в комисията. А също така и да се покаже, да се, т.е. да се удовлетвори волята на голяма част от депутатите да се включим към Конвенцията за защита на децата. Също така, господин председател, много внимателно ви изслушах. Следях също и е, всички информации е, за срещите на състава на комисията и е, ка, стана ясно и от думите на госпожа Юрова, след е, варварските атентати, на които бяхме свидетели в е, Франция и които всъщност продължават веригата от терористични нападения и в други страни членки, Брюксел, Мадрид и така нататък, вие казахте, че за вас е, регистъра за пътническите данни е приоритет, но не знам как точно ще работите сега? Става дума, вие имате, има нова комисия, очакваме и да има и малко повече новости в предложенията за, за данните на пасажирите, за да постигнем именно това, този баланс, който търсим. Извинете ме, че толкова дълго говорих. Ти винаги се извиняваш, но не, не е необходимо. Вече нямаме е, лукса да се изказваме по две минути, защото искаме да чуем и отговорите на е, господин Тимерманс. Така че заповядайте сега думата давам на е, Силвия Вон и имайте предвид, че господин Тимерманс трябва да излезе от залата в 18.30. Благодаря. Господин комисар, Бих искал да ви окоръжа в използването на всички възможни инструменти за спазване на човешките права и основните права. Във вашите отговорности влиза и механизма за рано предупреждение за защита на върховенството на закона. И ако мога да повторя е, думи в духа на изказването на госпожа Викстрюм, трябва да е, помислим дали този механизъм е достатъчен. Не искаме да ставаме свидетели на разграничаване е, към, спрямо младсинствата в Унгария, например, хората трябва да могат да живеят е, спокойно и свободно. Пресата излиза с много коментари за случващото се в Унгария. Чешката преса също е, коментира подобни проблеми. Не смятаме, че трябва да има групи в обществото, които биват изключени от обществото и от трудовия пазар. А на въпроса ви за това откъде идва радикализацията, ние трябва да действаме изпреварващо, трябва да приобщаваме тези хора в обществото. Господин Содо. Благодаря последните пет години дейността на комисията всъщност не отговори на очакванията на националните младсинства, т.е. да се приемат конкретни практически мерки за осигуряване на техните права. Тези граждани се третират като граждани второ класа, включително и в услуги като правосъдие, образование и здравеопазване. Не се спазват и правата им за притежаване на собственост. Смятате ли, че има възможност да се формулират критерии и те да се прилагат от страните членки, така че страните членки да гарантират правото на диверси... диверситет? Следващия въпрос. Благодаря господин заместник председател Тимер Мас, Ние е, всички сме единодушни е, за това какъв достъп трябва да има до лични данни за извършването на разузнавателна дейност и дейност по осигуряване на безопасността. Обаче тази дейност трябва да се съсредоточава само в областите, където има рискове а анализа и задържа, е, запазването за определен срок на данните на пътниците е, създава възможност за автоматично профилиране на всеки гражданин, който пътува в Европейския съюз или влиза отвън в Европейския съюз. Това е прекомерна мярка. Тя не съответства на основните права за запазване на личните данни. Това се произнесе и съда. Също е, става дума не само за данни е, набрани от телекомуникации, но и чисто лични данни. И няма, няма експерт по правната материя, който да е на различно мнение. Тоест, след е, решението на съда не може да има повсеместно запазване на данните. Трябва да има някаква връзка с съществуващ риск било то по територия или по друг критерий. И ако не се съобразите с това, вие ще се изправите срещу е, решението на съда. Аз не смятам, че вие искате да създавате история, която, е, пример от историята, за не спазване на е, решение на съда. Е, не, вие трябва да дадете сега ново предложение, да се отчита елемента на риск и подозрение и да бъдем много по-ефективни, защото ако ще ровиме в голямата купа с едно иглата, няма да я намерим. Госпожо Стивенс. Dank u wel. Meneer Timmermans. Благодаря, господин е, Тимерманс. Вие отговаряте и за е, хоризонтални въпроси, а именно основните права в Европа. И днес целият ден работихме по темата за борба с тероризма, иммиграцията. начини за справяне на, с тези, които се връщат от Сирия. Но все пак не бива в нашия дебат да забравяме и реалните хора. И въпросът ми е следния. Как си представяте взаимоотношенията между Европейския съюз и е, конвенциите на ООН е, за опазване на правата които, на гражданите, които се явяват малцинство? Вие е, ще работите ли в посока да се ратифицират и прилагат съответните конвенции на ООН? В е, рамките на борбата с дискриминацията също така. Освен това, ние работим и по много други теми вече от години. Какво ще можете да направите вие, за да предвижим и тези е, теми, примерно за най- за хората с увреждания, които страдат от много голяма дискриминация в Европа. Е, те имат нужда от достатъчно внимание и възможност да упражняват всички свои права. Госпожа Свейнбърг. Благодаря. Благодаря, че сте тук, господин Тимърманс. Искам да задам въпроса какво може да се направи с страните, които не спазват копенхагенските критерии Унгария, България, Румъния и правата на човека също така. Може ли да налагаме санкции е, по силата на член 2 от договора? Това е възможно. И друг въпрос. Е, процедура за нарушения тя бе започната през 2012 година срещу Унгария. Какви са резултатите от нея? А също резолюция 2170 за вътрешната сигурност – ние трябва да имаме санкции, които да бъдат повече, е, да имат ефект на въздържане. Как ще поддържате и ще усилите границите? Виждате какво се случва. В Швеция някои местни власти когато се връщат е, граждани от, е, от Сирия или арабски страни, те биват лишавани от достъп до трудовия пазар. Моля, има още пет оратори, помогнете ми, като е, се изказвате само по пет минути, за да можем да чуем и отговорите. Една минута, за една минута ще успеете ли? Мисля, че да, господин комисар. Искам да коментирам трагичните събития в Париж. И според медиите все повече расте недоверието към младсинството, недоверието сред мнозинството. Расте и национализма, който се развива дори в екстремизъм. И подобни е, тенденции е, пораждат и е, политики за хомогенизиране на обществото, за развиване само на културата на мнозинството. Това се отразява не само на иммигрантите, но и на традиционните национални мълцинства, вече живеещи в Европа. Затова аз считам, че трябва да назначите в своя кабинет е, е от човек, който да отговаря конкретно за националните младсинства. Е, през първата седмица на юни ви предлагам да е, я учредим като седмица на традиционните младсинства в Европа. Следващия оратор, госпожа Ван Шторт, ако искате отговор, не ми трябва повече от минута. Вие говорихте за тероризма, за сигурността, за опасностите, за страха на евреите. Говорихте за необходимостта от образование и социална дейност. А колегата ми, е, и зададохте и въпроса защо се радикализират е, хората. Може би едно нещо, което не сме коментирали днес и се питам дали това е в края на краищата проблем е, на, на вярата и на исляма. Господин Тимерманс, благодаря ви много за присъствието и за думите. Е, по време на изслушването преди вашето назначаване, аз ви попитах е, един въпрос е, за една от инициативите на европейски граждани. Вероятно имало объркване с друга инициатива на европейски граждани, но се надявам, че вие ще сте отворени за дискусии на тази инициатива и за функционирането на инициативата на европейското гражданство по принцип. Дали някой от вас е предложил някакво законодателство, което попада в, в европейската сфера на компетентности. На какво основание? Имало ли е дебат с организаторите и по отношение на функционирането на тази инициатива, както споменахте и през октомври миналата година? Госпожа Мер, моля ви в една минута да се пишете. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя, благодаря на господин Тимерманс, че е тук с нас. Говорихме за Шенген и за външните граници, че е необходима по-голяма сигурност и по какъв начин тя ще бъде постигната и също така дали е необходимо да се отвежда до границите незаконно влезли в териториите на държави членки и граждани на трети държави. Шенгенската зона се ползва от подобни лица, за да се инфилтрират в Европа. Имаме ли нужда от а, перманентен контрол или трябва да се сбогуваме с Шенген? Какво е вашето намерение? Защото наскоро чухме, че евентуално ще има преразглеждане на правомощията на компетенциите за потенциален външен министр на Европа. Може би някои от тези въпроси да отговорите в писмен вид, например за службата по външни отношения, например, или, или по сферата на пътническите данни, защото господин Аврамополис на 27 ще бъде тук, така че той също може да отговори. Е, съществува въпрос въпрос за разделяне на отговорностите между комисарите. Има много съображения, притеснения, така че нека да си обменим и писмени отговори, защото то очевидно, че устно няма да може да отговорите сега на всички въпроси, така че подберете си няколко сега. разбира се, благодарим ви предварително, че ще отговорите на останалите в писмен вид. Каквото можете, вместете в оставащото време. Благодаря. За пътническите данни нека да повторя, че явно виждам, че има разнобой на мненията в тази парламентарна комисия по отношение на пътническите данни. Това, което ние предлагаме е комисар Аврамополус да комуникира с вас, така че да измислим заедно нещо, което да се подкрепи от мнозинството в Европейския парламент. И начина по който той ще подходи, ще го обсъди с вас. Би било погрешно аз тук сега да спекулирам за инструментите, които все още не съществуват. Те ще бъдат родени в дискусия, така че той ще се ангажира в дискусии с вас, ще го направи. Не съм казвал никога и не искам да има такова недоразумение, че пътническите данни ще решат всичките ни проблеми, свързани с тероризма и така нататък. Това не е така. И това никога не е била позицията на комисията, между другото по отношение на Европейската конвенция за човешките права и пътя напред. Трябва да съм много внимателен да ви дам един така процедурен отговор, защото комисията е в процес на внимателно анализиране на становището на съда защото съда се нуждае от внимателен, анализиран отговор. Господин Агилар наистина е прав в анализа си как това становище се е появило, но той също може да ме разбере, че не мога да предскажа реакцията към становището на съда. Щом имаме реакция, ние ще се опитаме да начертаем пътя напред. Но можете да ми вярвате, че имам политически ангажимент към този въпрос. Това е нещо, което и аз и комисията сме обещали да направим пред парламента. Що се отнася до дерадикализацията, аз искрено вярвам, че комисията със своите инструменти, независимо дали са сферата на образованието, структурни фондове и други дейности, всякакви дейности, които предприемаме в държавите членки с социален ефект или с ефект свързан с обществения диалог, имат положително влияние. Трябва да сме ангажирани, защото е особено важно хората, които изповядват от исляма, трябва да разберат, че това е част от Европа, че мисулманите, изповядващите исляма са добре дошли в Европа, те са били добре дошли векове наред. И а, никой, най-малкото комисията, а, би решила проблема, като ги изгони от а, Европа. Аз знам, че има политически сили дори в този парламент, че, а, които смятат, че изгонването им е решение, но а, в Европа ние зачитаме многообразието това не означава, че можеш да налагаш мнението си и гледищата си върху другите. Затова фундаментализма, радикализма се появява, защото хората не са склонни да приемат разнообразието и да толерират други вярвания. За съжаление, това не е проблем единствено за малкото малцинство на мюсюлманите. Бре, а Бревит не е бил мюсулманин. Нека да ви кажа, че а, това опира до респекта за на а, вярванията, на гледищата на останалите. Трябва да реагираме, защото има проблеми вътре в самия ислям. Има голям дебат в целия свят в исляма, но аз отказвам тук да заявя, че а, проблема а, е с там еди колко си 3 милиарда хора, които изповядват грешната вяра. Не, по-скоро проблема е на изключване, всички църкви, всички вярвания, всички атеисти, между другото, имат един и същ проблем. Най-големия проблем на 21 век в Европа е фанатизма, който не се основава на, религма, а, на, на, на религията, а на фашизма, комунизма, нацизма. Това няма нищо общо с а, религията, но има същия ефект, а именно избиване на милиони хора. Така че имаме отговорност спрямо собствената си история. По въпроса за децата, конвенцията на ООН, явно има тук проблем с правното основание. Не съм запознат с детайлите, ще се свържа отново с вас по въпроса. Мисля, че проблема е в правното основание, но а, трябва по-скоро да подходим а, като ценност на цялото общество да защитаваме децата. И в, а, на настоящия етап а, по някой път промените в обществото са трудни за осъществяване. Младите, децата, които отпадат от училище, това е проблем, който е неприемлив. И това накърнява бъдещето ни. Що се отнася до малцинствата, този въпрос има пълното ми внимание. Вие говорихте за националните мълцинства. Аз съм работил в ОССЕ, в част от кабинета на комисаря по малцинствата. Ромите са едно такова малцинство в цяла Европа. Те заслужават специален подход от Европейския съюз и аз ще се ангажирам с всичко, което разполагам, за да направя така, че както е, третираме други а, малцинства, като например евреите, това е отражение на нашите общества. Това въжи за националните а, малцинства, но и за ромите в Европа. Механизма за върховенство на закона. Ня, някой каза за скандалните декларации. В политически смисъл те са скандални, но какво да направим в смисъл на правните инструменти? Какво да направя? Да започна процедура за нарушение, защото някой направил скандално политическо изказване? Това не е начина. Трябва да се ангажираме в политически дебат. Затова в предишна своя капацитет аз се бях заел да имаме политическа база за дискусия за човешките права в съвета. Но комисия комисията има много точна правна роля и аз ще ползвам всички инструменти в механизма за върховенство на закона, всички инструменти предвидени в договора, за да започнем диалог с държавите членки и евентуално да започнем процедури за нарушение срещу определени държави. Ще взема Унгария като пример в миналото, когато комисията се е ангажирала да реши чрез такава процедура важни проблеми и по-често такива процедури водят до такива производства водят до подобряване на ситуацията. Но комисията не може да има а, генералистичен подход към държавите членки, т.е. един и същи подход към, всяк, към всички държави. Трябва да се гледат индивидуални а, мерки във всяка държава членка. Трябва да се видят а, контекста, в който това се прави и а, това може да доведе до негативно отражение върху върховенството на закон. А, държавата може да се ангажира в политически диалог заедно с Европейския парламент, заедно с съвета. Парламента играе водеща роля, за което го поздравявам в този смисъл. И мисля, че отговорих на въпроса за исляма. За Шенген ние можем да подобрим Шенген, но това не е тъй наречения сребърен куршум, който да избие всичко зло, т.е. това не е панацея. Трябва парче по парче да подобряваме ситуацията. Надяваме се, че тя ще се подобри. Със сигурност има на къде да подобряваме Шенген, но без да компрометираме гражданските свободи, на които се радват отделните европейски граждани. И пак всичко опира до прецизен анализ какво би било възможно в тази рамка. Именно това ще направи комисията в подготовка за Европейския съвет. Определено вярвам, че най- уязвимите в нашето общество заслужават най-голямо внимание. Именно заради това Европейската комисия е обърнала нова страница инициативата на Юнкер да се създават повече възможности за инвестиции. Съществува, има поради, и съществува именно поради въпроса, че мерките за ограничаване на разходите не са панацея, няма да решат проблемите. Като говорим за уязвими хора, тук не става въпрос само за хора с увреждания, а за други уязвимости в обществата през последните години. Съвсем точно имаме отношение към въпроса за хората с увреждания, но ще ви отговоря по-прецизно и по-подробно на този въпрос в писмен вид. По този начин ще мога точно да изложа отговора си. Още веднъж посочвам, че не се съгласявам с който и да било, който казва, че връщането към национални граници, премахване на Шенген ще увеличи сигурността на европейските граждани. Не съм съгласен с такова становище. Това ще бъде много скъпо, много неефективно и много опасна стъпка за предприемане, защото ще създаде несигурност, ще създаде липса на сътрудничество и в съвременното общество дори най-стриктният граничен контрол не може да предотврати хора с лоши намерения да прекусят границите на европейския континент. Благодаря, господин председател. Um, колеги, преди да се е, разотидем, нека благодарим на Франс е, Тимерманс е, за тази среща. Благодаря ви, колеги, за зададените въпроси и за търпението. Имаме организиран коктейл на 12 етаж на тази сграда. Заповядайте. Yes, yes,